Уважаеми колеги, предлагам да вземете местата си по точка 13 от дневния ред. А, отново искам да припомня да вземете местата си, за да започнем точка 13. Поне искам да дам думата на колегата Илияна Йотова за да ни представи проектостановището за условията на труд на жените в сектора на услугите. Това е становище, което изготвяме за Комисията на жените. Благодаря. Ще продължа на български. Примерсия. Искам да благодаря на всички колеги на секретарията за това, че са подготвили условията. Дебатирам проблем от дълго време. Равно заплащане, съвместяване на семейния с професионалния живот, обещетение за безработица и майчинство, равни възможности в началото на кариерата, премахване на всички видове дискриминация, особено що се отнася до жените от етнически групи или жените с увреждания, които са изправени пред двойна дискриминация – за съжаление тези проблеми продължават да съществуват и до днес, въпреки полаганите усилия за тяхното преодоляване. В днешно време жените са тези, които страдат най-много от прилаганите строги економически мерки от страна на правителствата на държавите членки. Жените и младите хора са тези, които са най-засегнати от економическата криза и последиците от нея, а в същото време нямат вина за, за кризата. Европейската комисия трябва да извърши оценка на въздействието на строгите економически мерки върху жените на трудовия пазар, за да се види реалната ситуация и на къде да се насочат действията й. Европа има нужда от работни места, има нужда от растеж, от работеща економика, от равенство, от възможности за връщане обратно на пазара на труда, от повече жени, които да са активни – в момента 9 от 10 работни места се създават в сектора на услугите, а проучванията показват, че по-нататъшното задълбочаване на единния пазар за услуги може да помогне за отключването на значителен потенциал на заетост – работните места, от които Европейският съюз спешно се нуждае в тези времена на криза. Именно това предлагам и в проектостановището, с което разполагате. Потенциалът на сектора на услугите да бъде развит и работниците да се възползват от гъвкавите условия на труд, характерни за много длъжности в този сектор. Секторът на услугите представлява повече от 70% от економическата активност в Европейския съюз и подобен и нарастващ процент в общата заетост. Това би могло да бъде и един от основните начини да се достигне целта на Европа 2020 от 75% заетост до 2020 година. Недекларираният труд, несигурните работни договори, експлоатацията са често срещани в някои от длъжностите в сектора на услугите, особено в по-низко платените, които за съжаление продължават да бъдат заемани в по-голямата си част от жени. Ето защо държавите членки и комисията след консултации с социалните партньори е необходимо да разработят стратегии за определяне на минимални стандарти в сектора на услугите, които да включват постоянни договори, колективно договаряне. Създаването на специален режим на данъци и обещетения в сектора на персоналните и домакинските услуги, което да спомага за регулирането на недекларирания труд, ще доведе до гарантирани достойни условия. Голяма част от неплатения труд представлява рутинни задачи, домакинска работа и полагане на грижи. Някои от тези дейности могат да представляват важен източник на нови работни места – трябва да се обърне сериозно внимание и на процента на работниците мигранти в сектора на услугите, който е много висок. Те работят най-вече без договор, а домакинството или обществените услуги с много ниски заплати и без социални права. Считам, че работниците и сезонните работници трябва да бъдат защитени по същия начин, както работниците в приемащите страни. Още повече, всички трябва да имат възможност за достъп до програми за придобиване на допълнителни умения. Един от основните проблеми за високия процент на безработица в момента е несъответствието между уменията на гражданите и професионалните задължения задължения. Темата за условия на работа сред жените в сектора на услугите е много обширна и съществуват много проблеми. За съжаление нямаше как да се покрият всички теми в доклада поради ограничението на формата, но на базата на този документ вярвам, че можем да стигнем до добри решения и очаквам много предложения за изменения и допълнения. Това, което трябва да направим ние, Комисията по заетост и социални въпроси, заедно с Комисията по правата на жените и Европейската комисия, е да предложим конкретни мерки, за да имаме ясни идеи и законодателство как да подобрим условията на работа на жените, как да се възползваме от потенциала на сектора на услугите, за да увеличим растежа и да създадем необходимите работни места. В тази връзка бих искала да попитам Комисията има ли намерение да създаде законодателство в тази насока законодателство, което да пребори недекларирания труд, експлоатацията, да даде възможност на тези жени да придобият умения или да използват вече придобитите си умения за участието на пазара на труда. Една директива, която да е насочена специално към сектора на услугите или хоризонтално законодателство, като всеки проблем влиза в различен законодателен документ. Кой път ще избере комисията? Разбирам, че проблем отхваща много теми и е комплексен, но не трябва да допускаме в случай, че такова законодателство бъде създадено, то да бъде неефективно, защото подлежи на свободна интерпретация. Риси. Thank you. Благодаря, госпожо докладчик. Давам думата на докладчиците в сянка. Това е госпожа Кохмерин. Благодаря. Благодаря за представянето на документа. Die Stellungnahme immer nur eine bestimmte Zeichenzahl haben darf. Проблема е, че едно подобно становище може да съдържа само определен брой теми и се питам само за жените, които работят ли, е, говориме, но накрая стана ясно, че засягаме и всички трудности, свързани с работата на жените. Естествено, тъй като текстът е твърде кратък, трябва да бъдем пределно лаконични, но смятам, че основните теми са включени. Ние разговаряхме вчера много подробно за документа и как можем да подсилим някои моменти. В комисията по заетост обсъдихме тези неща и имам едно предложение по а, точка втора. Там се говори за заплащане, за специален данъчен режим. Мисля, че страните членки са тези обаче, които се занимават с а, тази проблематика и не знам дали на европейско ниво могат да се извеждат а, тези проблеми. Може би трябва да видим какви са практиките на отделните страни и да помислим какво може да се направи. Председателката. Благодаря. Има ли други желащи за изказване? Бригада, Sra. президент, Uh, Em primeiro lugar, eu queria referir... Благодаря. Това е госпожа Зубер. Считам, че доклада и становищата са много важни. Те трябва да очертаят сектора на услугите и съответните проблеми, пред които се изправят жените, когато работят в този сектор, както и е, това какви права имат те. Но много често всъщност на жените е много по-трудно да се възползват от правата си, отколкото мъжете. Бих искала да заявя директно, че не съм съгласна с подхода на изготвянето на текста с а, е, настояването, че трябва да се засили нивото на гъвкавост в сектора, свързано с а, е, договорите. А, вие знаете, че когато има елемент на гъвкавост и това е стандарт, е, основен момент от трудово законодателство, този елемент на гъвкавост, тогава той се оказва една еднопосочна улица, която, по която се обслужват само интересите на работодателите, но не и интересите на работниците. Така че едно е гъвкавост на работното място, т.е. ако жената има желание да съчетава професионалния и личния си живот, но съвсем друго е работодателят да налага гъвкавост на работещите, особено на работещите жени. Защото в такъв случай всъщност това практически изключва възможността за тях да съчетават професионалния си с личен живот. Така че да, ние сме за стабилни договори за регулирано работно време, за това жените да могат да съчетават семейния и личния си живот. За такава гъвкавост ние можем да се обявим. Но не бива да говорим за законодателна решения в такъв смисъл. Председателката, госпожа Кремали. Благодаря. Това е госпожа Дели. Кризата Първите жертви на кризата са жените. Особено тези, които работят в много уязвими сектори и професии. За мен ние трябва да поставим големия въпрос за тежестта на работата, дали било тя физическа или психическа. А също така да поставим и въпроса за пенсионирането. Когато се говори за условия на живот, на работа, трябва да отбележим и въпроса за пенсионирането. И още нещо, което според мен е много важно. А именно а, излагането на работниците на опасни материали. Трябва да се изведе доста на преден план и този въпрос, защото е, жените във възраст, когато се предполага да създават е, деца, трябва да могат да имат възможност да изберат да не работят в е, опасна среда. Така че, когато се говори за условия на работа, трябва да се постави и тази тема. Освен това трябва да коментираме и как се реализират жените на своята работа, т.е. темата свързана с организацията на работа. И накрая, госпожо председател, мисля, че трябва да се избягват, да търсиме начин да се избягват тези проблеми с една политика на превенции. Председателката, благодаря. Ако няма други е, изказвания, давам думата на докладчика. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Съгласна съм с моите колеги изцяло. Очаквам предложенията за изменения. Въпросът е много сложен и предлагам само схематично този проблем. Надявам се, че вие ще можете да допринесете за обогатяване на становището, за да бъде изготвен един окончателен добър доклад от Комисията по правата на жените. Заедно с докладчика ще определим и графика. До 4 юни до обяд е срока за представяне на изменения. Те ще бъдат разгледани на 20 юни, ще бъдат гласувани на 21 юни. Приемане в комисията ФАМ ще бъде 10 юли. С това приключваме по тази точка от дневния ред. За съжаление, трябва да прекъснем за кратко работата ни, за да преминем към гласуване.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 да ни запознае с резултатите от посещението в Турин. Турино. Можете ли да ни представите резултатите от посещението в Турино? Този отговор беше предвиден за днес след обед. 28 точка. Господин Сегор за посещението на нашата комисия в Европейската фундация за обучение в Торино. Имате думата. На първо място бих искал следващия път повече членове на комисията по заедост да присъстват тук и да посетят и да вземат участие в това посещение. Сега Торино е един прекрасен град. И, за съжаление, само двама от нас се включиха в а, това а, посещение. Посетихме институцията, която а, беше а, много интересна. Бих казал, че всъщност по-голяма част от членовете на нашата комисия въобще не са наясно за съществуването на а, тази институция. Те получават 20 милиона евро годишно, имат 130 служители. Всички от тях са високо квалифицирани. Трябва да сте получили бележката до членовете на комисията, в която е описано и самото посещение. Работи се и с много страни извън Европейския съюз. Изслушахме презентациите, които те направиха и смятам, че трябва да има на тази агенция дейности и в много от държавите членки на Европейския съюз. Основната цел на работата с страните, с които те работят, е да гарантират, че хората, които живеят в тези страни, могат да бъдат обучавани, могат да получават информация за факти, с които не са запознати и биха могли да започнат да работят в последствие по тази проблематика. По този начин се създават добри мостове между работодателите и служителите и работниците и по този начин се предоставя необходимото образование на заинтересованите, така че да могат да започнат е, работа като служители и получават информация за това как да започнат работа в страната, в която живеят, как е, да договарят условията на труд и така нататък. Така, както казах, повечето от хората, с които разговаряхме там, са изключително високо квалифицирани. Те са специалисти от различни страни, които са включени в работата на тази организация. Всъщност единственото, според мен, което липсваше до известна степен е, че как те много говорят и за своите успехи, и за своите провали, защото разбира се, като при всяка работа и тук има неуспехи. И това, което ми се стори, че трябва да се направи, е и те да посетят нашата комисия и да направят кратка презентация, едно кратко представане за това, което вършат. На тях им трябва повече а, възможност за предоставяне на информация, за пропаганда, така да се каже, да представят това, което вършат. Мисля, че тяхната работа е наистина много успешна и това, което на мен поне изключително много ми допадна, беше фактът, че в рамките на тази организация възникват в някои критични ситуации за страните, в които работят. Понякога има много критики, да речем, срещу Украина, заради това, че арестуват и хвърлят в затвора протестиращи и представители на опозицията. А пък мисля, че това е навик на Европейския парламент. Ние критикуваме всички страни извън Европейския съюз, когато стане нещо там, което е наредно, но никога не критикуваме не, страна от Европейския съюз, когато установим, че там има нещо наредно. И ние не смятаме, че трябва да се ограничава работата на тази организация, ако да речем има някакви бури, буреносни събития в Страсбург. Мисля, че трябва да продължим в нашето сътрудничество с тази организация и да го подсилим, защото, както казах, имаше само двама наши представители, които посетиха Торино. И когато посетихме, <laughs> направихме това посещение, си ударих главата, буквално си я спуках и трябваше да отида в болницата, така че ще запомня това посещение с петте шева, които ми останаха. Е, мерси! Благодаря, колега, за представената информация. Смятам, че е много добра идея, много добра практика. И предлагам да я възприемем а именно нашите писмени съобщения да бъдат съчетани с един обмен на визити. Знам, че това няма да е достатъчно, за да започнем да разпространяваме достатъчно информация за потомни агенции, но във всички случаи благодаря. Аз също предвождах една делегация в Торино преди две години – Трима души бяхме. Господин Сегори, господин Алмер. И усетих същото, което сте усетили и вие. А именно, че фондацията извършва изключително забележителна работа, включително благодарение на отличните качества на директ, директорката й. Тя е много ангажирана, много отдадена на работата на фундацията. Настоява и работи много за връзки с съседни страни. Всъщност по инициативата на тази фундация в парламента вече за втора година, миналата година беше втората, провеждаме една обща среща между четирите фундации с цел да има и една обмяна на опит. И тези четири е, фундации, които имат отношение към е, работата на нашата комисия, са едни от отличниците сред агенциите. И в е, тази тематика на заетостта, социалното дело, ние имаме нужда от техният опит. От... Е, а той е наистина отличен. Аз е, смятам, че нямаме. Всички са убедени, че когато се обсъжда бюджета за следващата финансова рамка. Има хора от съвета, които смятат, че всички пари, от, които отиват в агенциите, не служат за нищо. Но а, така, това е духа сред страните членки. Е, от една страна говорим, че трябва да сме новатори, трябва да имаме отлични постижения – А що се отнася до вашите е, коментари за това колко души да присъстват на тези е, визити, е, разбира се, аз не бих имала нищо против. Това ще е една отлична социална програма, но имаме бюджетни ограничения и по този начин няма да можем да покажем в е, пълния си размер нашия интерес. членовете, е, депутатите, които можем да изпращаме в агенциите, подлежат на много, много сериозни ограничения и това ви е ясно. Във всички случаи призовавам ви е, на базата на равносметката за тази е, визита и в духа на тематиката на нашата работа да се възползваме максимално от опита на агенцията в ежедневната ни работа. Нека да бъдем е, наясно, че те съществуват тези агенции и да мислим какво достатъчно с голямо въображение, да мислим какво те могат да допринесат за нашата работа. в определени доклади във всички случаи може да се предвижда подобен обмен с представителите на агенцията. Благодаря. Благодаря. Благодаря и, че се съгласихте да обърнем малко дневният ред, с което вече можем да стигнем до точката О point. Voilà. Euh, au point 14. Така, до точка 14. Тоест да започнем гласуването. Надявам се, че всички имате електронните си карти за гласуване. Est-ce que tout sa liste de vote? И се надявам, че имате и списъците за гласуване. По 14-та точка гласуваме оптимизиране на ролята на териториалното развитие в рамките на политиката за сближаване. Става дума за доклад за становище за Комисията по регионални въпроси, изготвено от госпожа Хюсменова от АЛДЕ. Нека да започнем с гласуването. Параграф 1, изменение 1, госпожа Шодер за, против, въздържали се, приема се. Параграф 2, компромис А за, против, въздържали се, Приема се. Компромис Д от три групи за за Знам, че е е против, но кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега изменение 7 на господин Болант с устно изменение. Има ли някой, който е против устното изменение? Не. Тогава да гласиваме за, против, въздържали се, приема се. Компромисно предложение Б. Четири групи за, три групи против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. Нека да проверим. Добре, няма да проверявам. Четвърти параграф, изменение 26 пада. 27 гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 28 на докладчикът за, против, въздържали се, Приема се. Компромисно изменение за параграф 4. Компромис е за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 30 е, с е, устно изменение. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Изменение 31 от същият автор с устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Не. За? Против? Въздържали се? Приема се. Пети параграф. Компромисно изменение F. Четири групи. За? Против? Въздържали се? Приема се. След параграф 5, изменение 36 на господин Попаки за против, въздържали се, приема се. Пак след 5 и 37 изменения за, против, въздържали се, приема се. 38, госпожа Манер за, против, въздържали се, приема се. 39 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Шести параграф, компромисно изменение Г, представено от 4 групи за, против, въздържали се, Приема се. Ше, след 6 параграф 42 изменение с устно изменение. Имате ли против и устното изменение? Ако не, нека да гласуваме. За, против, въздържали се, приема се. 43-то изменение пада, значи гласуваме 44. За, против, въздържали се, приема се. 45. Госпожа Харкин с устно изменение. То пада. Значи гласуваме изменение 46 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме целия текст, е, гласуваме електронно. Tout le monde a pu voter Гласувахте ли всички? Le vote est clos. Край на гласуването. 42 гласували, 39 за, 1 въздържал се, 2 против. Поздравления! Ну, пасо! Преминаваме към гласуване по 16 точка Европейска статистическа програма за периода 2013-2017. Становище на Адам Коза. 25-то на Томас Хандел за. Против, въздържали се, приема се. 26 на Пападополо за. Против, въздържали се, приема се. Четвърти член, Али, не, първа. Искате електронна проверка по 26-то изменение? Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 23 гласа за, 18 е против, няма въздържали се. Приема се. Член 4. Компромисно изменение А. От 4 политически групи за, против, въздържали се. Приема се 4. Втори параграф. Нова точка 3. На Рика Манер. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се четвърти член, пет, трети параграф, Б. Компромис за, против, въздържали се, приема се. Трети параграф, 32 изменение, отпада. Гласуваме петия член, компромис С, от 4 политически групи за, против, въздържали се, приема се. Член 6, 37 изменение е оттеглено. Гласуваме 38-о изменение на Пападополо с устно изменение. Няма възражение срещу устното изменение. Кой е за 38 с изменението? За, против, въздържали се. Приема се 39 о изменение на Карима Дели. Кой е за, против, въздържали се. Приема се 40 на Томас Хандел е съвместимо. Кой е за, против, въздържали се. Приема се 41 е оттеглено. Гласуваме 42 изменение на Пападополо. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Компромис Д от три групи за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение на докладчика, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е от четири групи за, против, въздържали се, приема се. 48 на Дели, кой е за? Против. 49 за. Против. Въздържали се. Приема се. 50 на Рика Манер, кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 41 на Дели за. Против. Въздържали се. Приема се. 52 от същия автор за. Против въздържали се, приема се 53 от същия вносител за, против, въздържали се, отхвърля се 54 отдели също за, против, въздържали се, отхвърля се 55 на Томас Хандел за, против, въздържали се, приема се 56-то на Попаке с разделно гласуване. Искането е от групата на социалистите. Гласуваме целия текст без думите and unrest. Кой е за първата част? Против, въздържали се, приема се кой е то за добавене and unrest. За, против, въздържали се, отхвърля се.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 Добре, ще гласуваме първоначалния текст. Кой е за първоначалния чек на Томас Хандел? За, против, въздържали се. Отхвърля се 60-то на Томас Хандел. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се 61-во от същия вносител. За, против. Не е ясен резултата. Гласуваме отново. Кой е за 61-во изменение? Против. Въздържали се. Електронна проверка. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 42 гласували, 19 за, 20 всъщност за, 23 ма против. Отхвърля се. Компромисно изменение F от 4 политически групи. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 63-то на Рида Каманер. Кой е за? Против? Не виждам как гласуват либералите. Кой е за 63-то изменение? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 64 на Пападопол. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 65-то за? Против? Въздържали се? Приема се. 66-то на Пападопол. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се 67 от същия вносител, за, против, въздържали се, отхвърля се 68 на Попакис, кой е за, против, въздържали се, приема се компромис Г от три групи, кой е за, против, въздържали се, приема се 72 на дели за, против, въздържали се, приема се 73 отпада. Гласуваме 11-то изменение на Адам Коса. Кой е за? Против, въздържали се, приема се 74 на Кинка Гьонс за, против, въздържали се, приема се 75 на Пападополо за, против. Електронна проверка по 75-то изменение. Моля, гласувайте. 72 гласували, 17 за, 23 против. Отхвърля се 76 от същия носител, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис хаш от 4 групи, кой е за, против, въздържали се, приема се. 79-то изменение на Рика Манер за, против, въздържали се, 80-то на Хандел за, против, въздържали се, въздържали се, отхвърля се. 13-то е оттеглено, 81-во на Томас Хандел за, против, въздържали се, приема се. 82 на Попакис за, против, въздържали се, приема се. 83-то на Хандел за, против, въздържали се, приема се. 14 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 15 на Госпожа Пападополо за. Против. Въздържали се. Приема се. 16 на Обермар с устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Няма. Тогава го гласуваме за. Против. Въздържали се. Приема се. 17 на Карима Дели. За. Против. Въздържали се. Приема се. 18 на Пападополо. За. Против. Въздържали се. Приема се 19 на Томас Халден за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 на Пападополо за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 на Хандел за, против, въздържали се, приема се. 22 на Обермайер за, против, за първо, против, въздържали се, Отхвърля се 23 от същия вносител за, против, въздържали се, отхвърля се 24 от същия вносител за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме цялото становище, електронно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 42 са гласували, 41 за, 2 против. Поздравления за докладчика! Et nous en venons au... И така стигаме до 17-та точка бюджета за 2013 мандат за участие в триалог. Нашият докладчик е, изготвя становище и това е господин Филип Полан. Параграф 1, компромис А. За. Против против, въздържали се, приема се. Изменение 3, господин Камнох, за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 2, компромисно изменение Б от три групи за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 от госпожа Гьонц за, против, въздържали се, приема се. Параграф 2, след параграф 2, изменение 10 от госпожа Инес за Зюбер за против въздържали се приема се. След параграф 2 изменение 11 на госпожа Гьонц с устно изменение няма против и устното изменение. Тогава гласуваме за против въздържали се приема се. Параграф 3 компромисно изменение С от три групи за против въздържали се приема се. След трети параграф, изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 4, 17 изменение на господин Камнок за, против, въздържали се, не се приема. Okay. ces de là ça, ça concerne autre chose. Excusez-moi, j'ai un doute sur la liste de votre Извинявайте, тук имам някакви питания по списъка на гласуване. Може би докладчика може да ми каже защо изменение Д идва след 17 и 18, компромисното изменение. Значи е нов параграф. Става дума, казва, че ако се приеме, трябва да отиде след четвърти параграф. Добре, след четвърти параграф. Компромисно изменение е Д от три групи за. Против. Въздържали се. Приема се. Извинете, извинете, обърках се защото забравих 18-то изменение на госпожа Ламбер. И, и се извинявам. Изменение 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. но сме гласували само текста Not List of the Workers е, ICT. Не, не, не, гласували сме цялото 18, защото 18 не е прият. Така. Сега, след четвърти параграф, изменение 20 на госпожа Цубер с устно изменение. Никой не се противопоставя. Противопоставяте ли се? Нека да гласуваме тогава първоначалния текст за. Не се приема устното изменение защото имаше хора, които се противопоставиха. Така че гласуваме цяло, цялото изменение 20 без изменение. За, против, въздържали се. Отхвърля се. След четвърти параграф, изменение 21, то отпада. Тогава там пак изменение 22 на госпожа Цубър има искане за разделно гласуване. Гласуваме по първата част без фразата счита, че техните национални и така нататък. Кой е за първата част? Против. Въздържали се? Отпада. Можем да гласуваме сега за втората част. За. Против. Въздържали се? И тя се отхвърля. Параграф 4. Изменение 23 от същия автор за против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 5, изменение 24 на господин Дарден, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26, господин Дарден и докладчикът за, против, въздържали се, приема се. 27 Дърден и господин Прието за, против, въздържали се, не се приемат. Параграф 6 и 28 изменение, господин Камнал за, против, въздържали се, приема се. 29 на господин е, Дърден е съвместимо, да, за, против, въздържали се, приема се. С това гласуване приключихме. Сега гласуваме по целия текст. По електронен път, моля, гласувайте. Моля, гласувайте електронно. Приключихте ли с гласуването? 45 гласували, 37 за, 4 против. Поздравления за докладчика, от лично проведени преговори. 18 точка към възстановяване с много работни места, приемане на въпрос с искане за устен отговор и приемането на резолюция. Аз съм докладчикът първо, предлагам да гласуваме устния въпрос. Първо изменение към въведението, представено от ЕНП. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. По първи въпрос, второ изменение, също от ЕНП, с искане за разделно гласуване clair, je vais bien le vérifier. Ils veulent euh, vérifier. Искате да променим първо изменение. Не мога да устоя на искането на НП. Всички гласуваха ли? Ça dépend. Tout le monde a pu voter Прекратете гласуването. 43 са гласували, 22 са за, 20 против. Да, имахте право да искате проверка, защото се приема. По първи въпрос, второ изменение на ЕНП в две части. Първа част Кой е за първата част? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Кой е за втората част? Ако бъде прията, ще стане отделен въпрос. Кой е за? Против? Въздържали се? Втората част също е прията като допълнителен въпрос. И изменение трето отпада. Извинете, Можем да гласуваме трето изменение. Отделно. Кой е за? Трето изменение. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърти въпрос. Четвърто изменение на либералите. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме целият устен въпрос. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Четиридесет трима са гласували, 37 за, 1 против, 3 въздържали се. Преминаваме към гласуване на проекто резолюцията. По първи параграф компромис Б представен от три политически групи. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Електронна проверка по компромис Б. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 42 са гласували, 22 за, 17 против, 2 въздържали се. Приема се. 22 на зелените за, против, въздържали се, приема се. 23 на социалистите за, против, въздържали се, приема се. 24 на зелените за, против, въздържали се, Приема се 25 на зелените с устно изменение. Има ли възражения срещу устното изменение? Гласуваме го. Кой е за? Против? Защо не гласуват либералите? 25-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. essentiel. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 42 за, 42 са гласували, 18 за, 17 против, 6 въздържали се, приема се. Параграф 2, компромис С от три групи, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 30 изменение на социалистите. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 31-во на либералите. За? Против? Въздържали се. Приема се. 32 на либералите с а, устно изменение на докладчика. Има ли възражение? Гласуваме 32 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 33-то на консерваторите за, против, въздържали се, отхвърля се. 34-то на зелените за, против, въздържали се, отхвърля се. 36-то на социалистите за, против, въздържали се, приема се. 35-то на 37 на зелените за, против, въздържали се, приема се. Euh, je, tu, je, il est compatible avec la 36. Pardon, Pardon j'ai oublié de mettre... Извинете, пропуснахме да гласуваме 35-то изменение на НП, за което се извинявам. Кой е за 35-то изменение? Приема се компромис Д от 4 е, групи. Кой е за, против, въздържали се. Приема се 6 параграф, 40-то е, изменение на консерваторите за, против, въздържали се, отхвърля се. Четиридесет едно на НП за, против, въздържали се, приема се 42 на НП, кой е за, против, въздържали се, приема се компромисно изменение е представено от 4 групи, кой е за, против, въздържали се, приема се. 46-то на социалистите и демократите. Кой е за? Става дума за добавка. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Стигаме 48 изменение на консерваторите и реформистите с искане на, за разделно гласуване от либералите. Гласуваме първата част. Кой е за първата част? Против? Електронна проверка по първа част. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 42 са гласували, 21 за, 20 против. Първата част се приема. Кой е за добавяне на думите, които са подчертани? За, против, за се, отхвърля се. 49 на социалистите. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 50 на социалистите за, против, въздържали се, Отхвърля се 51 на социалистите с искане за разделно пасуване от АЛДЕ. Първата част без думите, които са дадени в списъка. Кой е за първата част? Против, въздържали се, приема се. Кой е за добавяне на тези думи? За, против, въздържали се, отхвърля се. 52 на социалистите за, против, въздържали се, отхвърля се. F компромис от е, две групи, кой е за, против, въздържали се, приема се. 55 на зелените, кой е за, против, въздържали се, приема се. 56 на НП, за заличаване, кой е за, против, въздържали се, Електронна проверка по 56-то изменение. на пивоте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 42 са гласували, 23 са за, 17 против. Приема се. 58 изменение на социалистите за, против, въздържали се. Извинете, 59-то, кой е за 59-то изменение? Против, въздържали се. Електронна проверка. 59-то изменение. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 40 гласували, 19 за, 21 против, 1 въздържал се. Отхвърля се. 60-то изменение на НП за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Х, кой е за, против, въздържали се, приема се. 63-то на зелените за, против, въздържали се, приема се. Компромис И за, против, въздържали се, приема се 66-то на НП за, против, въздържали се, приема се параграф 17, 67 на социалистите за, против, въздържали се, приема се след 19 параграф компромис Ж от три групи за, против, въздържали се, приема се. След 18 параграф 69 изменение на НП, кой е за? против, въздържали се, приема се. Параграф 19, компромисно изменение К от 5 групи, кой е за, против, въздържали се, приема се. След 19 параграф, 72 е, изменение на социалистите с устно изменение от е, либералите. Има ли възражение срещу устното изменение? 72 изменение. Няма възражение срещу устното изменение. Тогава гласуваме 72 изменение, е, с изменението. Кой е за? Против въздържали се. Приема се. Първо изменение на социалистите. Кой е за? Против въздържали се. Приема се. Компромисно изменение А от 4 групи. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Пето изменение на консерваторите за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Електронно на проверка по пето изменение. voto. 43 гласували, 18 е, за, 24 против. Изменение 5 се отхвърля, както казах. Après considérant des... Шесто изменение на социалистите. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Съображение F, девето изменение на НП и на АЛДЕ 8. Те са идентични. Гласуваме ги заедно за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Струваме се, че се приемат. Той му напивате или вътекло? Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 43 са гласували, 21 за, 21 против. Не се приемат. И така гласуваме десето изменение на групата на социалистите. Кой е за? Ори дебю към. Господин Ори, от самото начало аз казах, както обикновено, че не си нося картата за гласуване. Ишли l'ai dit дебю, ишли et je Аз е, казах от самото начало и и от самото начало добавям гласове по този начин, когато искам да добавя моя глас. Продължаваме гласуването. Десето изменение, представено от социалистите и демократите. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Седмо изменение, внесено от консерваторите. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Първоначалният текст на съображение F остава както е. 12-то измене на либералите. Кой е за? Против въздържали се. Приема се. 11-то на социалистите. За. Против въздържали се. Приема се. 13 от същата група. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14 от същата група. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15 от същата група. За. Против въздържали се, отхвърля се 16 то на консерваторите. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се 17-то изменение на НЕП с искане за устно изменение от докладчика. Няма възражение към устното изменение. Гласуваме с изменението 17-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 18 на НП, кой е за, против, въздържали се, приема се. 19 изменение на консерваторите за, против. Кой е за? Против? Въздържали се? Струваме се, че се приема, но по-добре е да проверим електронна проверка. 19-то изменение. Тумона пивоте? Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 43 са гласували, 22 са за, 15 против, 4 въздържали се. Приема се. Гласуваме цялата проекторезолюция. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 43 са гласували, 36 за, 2 против, 2 въздържали се. Поздравления! Деветнайста точка приносът на Европейския фонд за регионално развитие за постигане на целта Европейско териториално сътрудничество. Става дума за доклада на Рика Манер. Становище за Комисията по регионално развитие. Да, кажете. Искам да кажа, че е, групата на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 Нека да проверим. 16-то изменение. Моля, гласувайте. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 42-ма гласували. 24 за, 17 против. Приема се. Няма въздържали се.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 Не знам. Изменение 22. Гласуваме електронно. Тому на пивоте. Край на гласуването. 42 гласували, 20 за, 21 против. Не се приема с един глас. 23 на зелените за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 1 на социалистите и демократите за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 на социалистите за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 на зелените за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 на социалистите за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 на същата група за, против, въздържали се, Приема се изменение 6 на същата група за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7. Допустимо с е, гласуваме за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8 на социалистите с е, устно изменение. Никой не е против. Гласуваме изменение 8 за против, въздържали се, приема се, девето отпада и гласуваме изменение 10 за точката е, 19 за, против, въздържали се, не се приема. Тук гласуваме само изменения, няма има, да има окончателно гласуване по целия текст. И сега стигаме до гласуването по точка 15. Доклада за становище на госпожа Рапти за създаването на Европейски инструмент за съседство. Така. Член 2, параграф 2а, компромис F от три групи за. Против, въздържали се, приема се. Член 2, параграф 2, нова точка. Компромисно изменение Ж. За три групи за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение И от две групи за, против, въздържали се, приема се. Член 2, параграф 2, точка Б, изменение 10 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Изменение 37 на госпожа Бизото за. Против. Въздържали се. Приема се. 38 на Стайнрук за. Против. Въздържали се. Приема се. 39 на Рика Манер за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Хаш от три групи за. Против. Въздържали се. Не се приема. Сега гласуваме изменение 40 от докладчика и госпожа Стайнрук за. Против. Въздържали се. Не се приема. Изменение 11 на докладчика за. Против. Въздържали се. Не се приема. Изменение 41 на госпожа Корнелисен за. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим 41. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Край на гласуването. 41 гласували, 23 за, 17 против. Приема се. Изменение 43. е допустимо, значи можем да гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Измерение 42 отпада и гласуваме след е, точка С, изменение 44. Le 44 е tombé, mais le... 44 пада. 45 също. И гласуваме изменение 13 по, по точка 1 докладчика за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 48 на господин Качин, то е съвместимо с другите за, против, Приема се. 49-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Отново след подточка Е, изменение 50 на същите автори за, против, въздържали се, приема се. Член 2, параграф 3, компромисно изменение Й от две групи. Гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Член 3, точка 1, изменение 55 на госпожа Стайн за, против, въздържали се, приема се. Член 17, изменение 15 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 56 на Манер за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение А от, от една група само. Нека да гласуваме за, против, въздържали се. Приема се. Е, извинете ме за този списък на гласуване. Тук това не е компромисно изменение от една група е подадено само. Но както желаете, така че гласувахме вече. Сега, след е, точка от преамбила 3, изменение 18 на господин Капнал за. Против. Въздържали се. Не се приема. Изменение. Да проверим 18. Моля гласувайте електронно. Свършихте ли, моля? Край на гласуването. 39 гласували, 18 за, 19 против. Добре беше да проверим. Изменение 19 на госпожа Бизото за. Против. Въздържали се. Приема се. Точка от преамбила 4. 5, извинете. Това не е компромисно изменение, не е и устно изменение. Това е изменение 20 с устно изменение. Така ще кажем. Нали сте съгласни? Изменение 20 с устно изменение. Да гласуваме да гласуваме е, компромис Б, но да, щи, да го опишем като 20-то изменение, с изменение. За, против, въздържали се, приема се. Благодаря за разбирането. Точка от пробива 9, изменение 3 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 22 на господин Попаки за, против, въздържали се, приема се. 23 на госпожа Стайнрук за, против, въздържали се, приема се. Изменение 24 на господин Кабнал за, против, въздържали се, приема се. 25 на Попаки за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение С, представено от две групи за, против, въздържали се, приема се. Наистина ли искате да проверим? Добре, да проверяваме. Компромисно изменение С, моля, гласувайте. Tout le monde a Край на гласуването. 38 гласували, 20 за, 15 против, приема се. Сега, Точка от била 22. Изменение 29 от господин Попаки. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис. Изменение 30, което е по текста на компромис Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме след измен... изменение 31. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. След точка от преамбюла 22. Изменение 32 изменено по текста на компромис е за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме целия текст. Alors, tout le monde a pu voter? Свършихте ли с гласуването? Край на гласуването. 35 гласували, 30 за, 31 за, 1 против, 2 въздър... 2 въздържали се. Поздравления за докладчика, с което приключваме гласуването и ви благодаря.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 Bien, chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux. Колеги, нека да започнем отново работа. Точка 20. Да дадем думата на нашата докладчица, госпожа Юта Стайнрук, за да представи измененията към своя доклад по програмата на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации. Заповядайте, госпожо докладчик. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Uns liegen inzwischen 392 Änderungen. Благодаря, госпожо председател. Има 92 изменения, които бяха изготвени в сътрудничество с колегите. Моето сътрудничество с докладите в Сянка беше на отлично ниво. Виждате, че в много от случаите измененията вървят в една и съща посока, така че възоснова на това ще можем да стигнем до много компромиси заедно. Сега, що се отнася до конкретните изменения, Заглавието на директивата беше отхвърлено във всички групи, но така или иначе сме набелязали един общ път напред, както и първите разпоредби на директивата, именно общите разпоредби Имаме открити въпроси, които остават с процентното разпределение между различните части, както и гъвкавия буфер, резерв от 5% по отношение на отделните отговорности. Трябва да разгледаме този проблем по отношение на социалните дружества, на социалните компании, Колегите, които са внесли тези изменения, не присъстват тук, така че ще трябва да реша този въпрос с тях двустранно. Аз лично предлагам нещо ново в определенията. По отношение на фонда, и социалните дружества. Там сме положили добра основа за продължаване на дискусиите. Нямаме предложения за принципа на партньорство, например. И това е един въпрос, който ще а, така сме преработили с докладчиците в Сянка и се надявам да намерим подкрепа сред колегите. Още някои коментари по трите програми, например програмата Прогрес. Има много предложения за мерки, които могат да получат допълнително подпомагане под програмата Прогрес. Например, сътрудничество, подпомагане на сигурността на работното място, сътрудничество по отношение на образователните институции. Що се отнася до ЮРЕС, искам да кажа, че съм много доволна, че във всички групи искахме да има това търсене на висококачествени работни места. И аз лично приветствам това, именно противопоставането на явлението изтичане на мозъци като тук сме включили програмата за мобилност. Това е нещо, което не бива да изпускаме от поглед. Мобилността всъщност не трябва да води до дългосрочно, дългосрочно изтичане на мозъци от определени държави членки, тъй като това няма да доведе до решаване на проблемите, които имаме на пазара на труда в Европа по-настояще. Сега ще се отнася до партньорствата в различните групи. Проведохме редица дискусии по отношение на това трансгранично измерение, на трансграничната мобилност. Говорихме за хора, които работят в различни институции, работници и в наша, чрез нашата програма ние трябва да гарантираме, че благодарение на Европейския социален фонд това ще продължи. Няколко колеги изпратиха информация за това, изпратиха информация за ситуацията в техните държави членки получих някои отговори за евентуални проблеми в някои държави членки и сме подчертали това. Сега, може би, тук проблемът е, че няма да може да се гарантира трансгранична подкрепа на партньорствата благодарение на Европейския социален фонд. Много от е, измененията споменават дефинициите, ние трябва да ги разгледаме с докладчиците в сянка в повече подробности. Също така и мониторинговия доклад от комисията, който трябва да се изготвя всяка година или може би веднъж на две години. С председателя и с докладчиците в Сянка искахме да има подкомисия, която да работи по тази проблематика и се радваме, че има такава широка подкрепа за тази идея. Поне това видяхме миналата седмица в пленарна зала и тази четвърта ОС не трябва да отделят финанси от съществуващите вече три програми. Вече сме договорили това и смятаме да функционира тази четвърта ос само ако се намери финансиране за нея от многогодишната финансова рамка. Трябва да имаме тези конкретни проекти, за да можем да се преборим с безработицата сред младежите, благодарение на тази четвърта програма. Накрая това, което предлагам е да има нова хоризонтална глава в директивата. Тази глава ще бъде посветена на набелязването на стратегическа консултативна група, това е нова програма, която трябва да допринесе допълнителна стойност и това е един подход, който ще доведе до по-голямо упростяване в трите вече съществуващи програми. искаме да се постави ударение върху цялата програма и взаимовръзките между отделните подпрограми. Това е от изключително значение. предлагат се редица мерки Цялостното финансиране за програмата трябва да бъде разгледано и трябва да се вземе решение по този въпрос тук в парламента в рамките на тази дискусия мисля, че вървим в правилната посока, но те първа ще видим а, с въвеждането и включването на този стратегически консултативен борт. По този начин ще гарантираме, че заинтересованите страни са включени във всички аспекти на работата, изготвянето, надзора, контрола, мониторинга във всички а, фази. Вече сме подходили по този начин в редица програми и в а, рамките на редица фондове. След първите консултации с докладчиците в Сянка, ние сме съгласни с структурата на самата програма и трябва да можем да достигнем до съответните компромиси в тази насока. Има все още въпроси, които са висящи и нарешени с комисията. Те първо ще трябва да обсъдим тези въпроси и може би на по-късен етап ще трябва да поговорим по това. Благодаря ви много. Госпожа Шротер. Да, благодаря, Юта. Много дълго сме работили заедно. Мисля, че тук сме достигали до много сериозен прогрес. Имаме някои малки въпроси, които все още не са решени. По-скоро гледам технически аспект на всички тези инструменти и се питам дали наистина тези програми ще бъдат от полза за хората. С това се занимавам. И с това се занимаваме да видим дали ще има средства за следващите 7 години. Много от моите изменения са именно в тази насока. Искаме да гарантираме, че именно това е за онези хора, които трябва да получат средствата и да сме сигурни, че правим правилните стъпки. Сега, ще се отнася до дефинициите, тук трябва да, да внимаваме много. Смятам, че трябва да сме много внимателни с определенията, защото те са един лимитиращ фактор. Това е един инструмент, който е в фаза на изпитване и що се отнася до дефинициите, ние по този начин ще ограничим възможността за изпитване. Не казвам обаче, че не трябва да ги разгледаме внимателно, напротив, трябва да дефинираме самата тема, самия обхват и това е именно трудното, защото имаме ограничаващи, лимитиращи фактори, що се отнася до разпределението на средства. И понякога дефинициите са различни в отделните държави членки. И това винаги е проблема с определенията по отношение на иновативните инструменти. Много съм резервирана в това отношение тук ще трябва да чуя много сериозен аргумент, защо се нуждаем от дефиниция в тази насока. На второ място, тук е много важен този призив към комисията, защото да, говорим за иновативен инструмент. И идеята е добра, ние трябва да продължим в тази насока. И това, с което вече разполагаме, са няколко новаторски инструмента. И трябва комисията да гарантира, че има този начин на включване на всички заинтересовани страни. И този подход трябва да бъде препотвърден и в настоящия документ. На трето място, това е доста сериозен инструмент. Ние не трябва да забравяме това и нещо, което е изключително важно за мен и се отразява върху работата по социалния фонд е, че новаторството, което ще имаме благодарение на тези три програми, е изключително важно и е много важно да има взаимовръзка между трите инструмента Европейския социален фонд. Не съм за включването на ограничения, но по-скоро за, по за равномерното разпределение. И мисля, че тук за хората, които са в тази зала, разпределението наистина може да представлява проблем. Но комисията, ако иска да продължи с този подход, може да ни накара да стигнем до двойно финансиране или дублиране на финансирането и не трябва да забравяме, че се задействат определени ограничения при определени проекти. Това е много важно да има определено ниво на откритост, да е ясно, че има а, ограничения, защото не искаме да, да има ограничения на проектите от административна гледна точка с прогрес, с ЮРЕС и а, инструмента за микрофинансиране. Искаме да гарантираме, че тези инструменти са налични и че са отворени. И това е моят призив към колегите сега не смятам, че всички колеги са а, тук, но така или иначе трябва да адаптираме своята работа, защото по този начин ще помогнем и на хората. По отношение на инструмента за микрофинансиране, според мен е изключително абсурдно да се стартира нов инструмент, като няма средства, да се изгражда една програма за микрофинансиране. Това просто няма да сработи добре. Така че за мен е изключително важно социалния фонд да направи така, че да може да се използва инструмента за микрофинансиране. И мисля, че тук не сме обмислили нещата достатъчно сериозно, поне това е моето впечатление, че не е изцяло обмислен този проблем. Разбира се, трябва да е, има средства, които са налични за инструмента за микрофинансиране. Аз не съм против този инструмент като такъв, но не смятам, че реалистично, ако всъщност има толкова малко средства, ще бъде възможно да се работи с този инструмент. Ако няма публични средства или почти никакви публични средства, то в този случай няма да има никакъв стимул. Ще трябва да се разгледат друг тип финансови ресурси, за да може да се подсили тази програма и мисля, че тук е един от възможните източници на подобно решение е Европейския социален фонд. Сега, що се отнася до партньорството ЮРЕС, тук искам да кажа много голямо да. Наистина това е много важен инструмент. Комисията казва, че можем да продължим да работим с социалния фонд, но те разполагат с различни органи, които не са на европейско ниво, така че с този инструмент, който, с който вече разполагаме, който сме гласували за трансграничното сътрудничество, мисля, че може да се използва така, че да допринесе и за работата на ЮРЕС нямаме различни национални администрации, които да работят по трансграничните програми. Така ще стигнем до много по-низко ниво, до служителите, до работодателите и според мен това не е начинът по който ще накараме програмата да работи. Нуждаем се от европейски инструмент, който да получава финансиране за европейските партньорства и не трябва да се, представ... да се поставят допълнителни бариери. Наистина, поради тази причина това е изключително важно и искам да се обърна към Европейската комисия да се обяви против това, защото те спират истинските възможности за мобилност сред работниците. Госпожа Карима Дели, след това господин Бак. Благодаря, госпожа председател. Ще бъда кратка, защото моята колежка Елизабет Шротер пространно обясни нещата. Аз се радвам на добре свършената работа. Ние имахме непрекъсната координация с госпожа Штайнбрук. Имахме срещи за постигане на компромис. Въпроса за заглавието за нас е важно, защо това сме направили предложение за постигане на компромис по този въпрос. Четвъртият инструмент трябва да се подсили. Става въпрос за борба с младежката безработица. Доволна съм, че Измерението борба срещу бедността също е подчертано. И в заключение искам да подчертая също, трябва да внимаваме с дефинициите. <clears throat> Имаме директивата за услугите, но трябва също да защитаваме и социалните аспекти, особено във времена на криза. Господин Бак, след това господин Томас Ман. Благодаря. Аз също ще бъда кратък. Не искам да повтарям вече казаното от предходните оратори. Представенето от страна на докладчика беше много подробно. Искам да я поздравя за работата й. Искам да благодаря също и на докладчиците в Сянка за добре свършената работа. Относно трансграничните проекти и ЮРЕС, те са насочени към отделни страни. Тази специфика трябва да се гарантира. Не може да се сравнява с проекти, които вече се реализират в рамките на Европейския социален фонд. Освен това съм съгласен, е необходимо да има финансиране, за да се гарантира трансграничната мобилност, както подчерта и докладчика. Тя също спомена и за отделните страни. Искам специално да подчертая изменение 344, което подкрепям. Господин Томас Ман, следващият оратор. Благодаря, Юта. Аз а, съм направил предложения за 3-4 изменения. Аз подкрепям а, нейната работа, подкрепям също и казаното от а, Елизабета за това дали е необходимо повече Европа. Мисля, че Юрес е добър пример в това отношение. Но могат да се разрешат някои проблеми, като се отчита принципа на субсидиарност. Има важни проекти по Европейския социален фанта. Юрис обаче има трансгранично измерение, може да даде истински принос. И така Европа става действително по-видима. Искам да кажа още нещо. Ние искаме да има повече мобилност. Хората, които искат да се предвижват в рамките на Европа, могат да получат а, селективно средства, за да могат да, да пътуват, а, когато а, провеждат интервюта за работа. Аз поделям становището на Елизабет, че трябва да да създадем повече възможности да покажем, че сме се извлекли полки в Европа и че ще има адекватни финансови механизми. Съгласен съм с това, което каза Елизабет, че дефинициите не, бъв... не бива да бъдат спънка пред действията. Необходима ни е откритост, прозрачност. Е, фондовете са възможно най-големите. Е, Юрес е, е много добра основа и ще ни позволи да разработваме малки програми. Комисията трябва да каже своето да. Ние също трябва да настояваме да има възможности за експериментиране, да опитаме някои от добрите примери. Струва ми се, че това, с което разполагаме към момента е добро. Трябва да подкрепим постигнатото, да го разпространим. Напълно съм съгласен с заложеното в доклада. Действително има близо 400 изменения, но можем да работим с тях. Това е добър сигнал за Европейската комисия. Ние трябва да позволим определени неща да се случат и мисля, че сме в правилна посока. Иска се повече Европа. Господин Було, благодаря. Искам да благодаря на госпожа Штайнбрук за високото качество на нейната работа, както и за качеството на работата по време на заседанията с докладчиците в Сянка и съвместната ни работа като цяло. Ние представихме много предложения за изменения. Имаме консенсус по много от тях. Затова няма да говоря надълго по темата. Само искам да подчертая, че сме съгласни с четвъртия инструмент, а именно младежката инициатива. Трябва да обсъдим процента на разпределенето на средствата между различните програми. Трябва да поставим акцент върху прогрес и върху микрофинансирането. Микрофинансирането за малките и средни предприятия, които осигуряват най-много работни места, без разбира се да пречим на мобилността. Както каза госпожа Штайнбрук, мобилността не е обаче решението на засилване на възможностите за намиране на работни места на европейска територия в рамките на ЮРЕС. Ние искаме да запазим намирането на първа работа, както и трансграничният аспект. Що се отнася до стратегическия комитет, въпреки, че ни се струва за важен, наложителен, Необходимо е да има консултации с социалните партньори в рамките на стратегическия комитет. Не зная дали трябва да се включват служебноте Относно експериментирането, за което говори Томас Ман, ние представихме в тази сфера пилотен проект, целта на който е да предложи по-новаторски подход, повече Европа, повече териториално сближаване, което е добро за подобряване на свободното движение и за един по-интегриран вътрешен пазар. Äh, Благодаря, господин Бекер. Съвсем накратко темите за социалните аспекти за заедостта засягат много политики. И аз съм съгласен с предходните оратори. В момента на нас ни предстои един етап на експерименти с много възможности. Защото сега имаме възможност да бъдем иноватори и за моята работа тези теми са изключително важни. Много е важно да създаваме възможности, но също така да внимаваме да не си затворим пътя през следващите години, да си оставим достатъчно е, възможности за маневриране. Председателя, има ли други изказвания? Аз исках да представя едно изменение, не знам защо не го направих. Може би, ако кажа така докладчика да си го представи, става е, дума и за заглавието на доклада. Тук е, включваме и понятието социална е, иновация и се отнасяме към него така, че то е даденост. А новаторството следва да е основен компонент на програмите, които се финансират от Европейския социален фонд. Поне така изглежда. Но, действително, фонда е за подпомагане на такива иновативни е, програми, но да ги подпомага на европейско ниво, а не конкретно на национално ниво. Тоест да, да кажем по някакъв начин, че става дума за социални иновации на Европа европейски социално иновации. Не, да, да не оставаме е, идеята, че социалните иновации си стоят единствено в едни отделни и конкретни програми. Представители на комисията има ли някой иска ли да се изкаже? Заповядайте. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à toutes. Благодаря. Добър ден на всички. Комисията към този момент е, отчита вашите предложения и след направен анализ е, считаме, че има пет основни момента, които ще е, отбележим. Първо, свързани с уточняването на текста, с уточняването на социалното измерение мисля, е, и подсилването му. Ние лично смятахме, че той е достатъчно добре представено, но отчитаме вашето искане. Има и нови предложения е, за четвърти стълб или програма за младеща. В момента е трудно на този ли или приеме едно такова предложение. В е, предложените изменения има една така отрицателна оценка. Е, действително е, може да има такава програма, тя би била полезна, но трябва да има и финансиране за нея. И програмата ЕПСИ, така както я предвиждаме, предвижда именно и инициативи за младеща. А ако се създаде отделна четвърта програма за младеща, трябва да мислим по какъв начин другите три програми могат да подкрепят инициативи в това отношение. Други нови предложения, които не се съдържат в предложението на комисията, е въпроса за трансграничните партньорства в рамките на ЮРЕС. Комисията предлага те да минат в рамките на Европейския социален фонд, но в момента, в който ги включиме в програмата ЕПСИ, те ще получат своите разчети, свързани с финансиране. Тези партньорства се предвиждат да бъдат доброволни, за това предложенията, които се правят по силата на социалния фонд, ще даде възможност на страните да се включват в такива партньорства. Също е, говорите за микрофинансирането и социално предприемачество, за менторство, за, т.е. обучение на бенефициентите. Европейската мрежа за микрофинансиране е една такава мярка изключително скъпа, и ако тя се предвиди, ще струва 5600 евро на всеки участник. Тоест, общата сума ще е много десетки милиони. Това е за уста за микрофинансиране. И накрая, ако ми позволите, е, въпроса за управлението, е, той не бе предвиден в програмата ПСИ. Сега има изменение, подадено за изменение на начина на управление през делегирани актове с консултативен комитет. Тук трябва да помислим до каква степен подобни мерки – съответстват с разпоредбите за комитологията, защото за момента тези програми се управляват от тази процедура. Трябва да помислим също дали е желателно да се направи това. И е, накрая съвместимостта и допълнимостта с други програми много важно е да се е, поддържа максимална допълняемост с е, програмите от социалния фонд, а както и програмите за правата на човека и гражданството. Понякога приложеното поле на тези програми се застъпват, примерно за човешки права, за борба с дискриминация. Затова мисля, че не е, трябва да се помисли дали няма да има сблъст на двете, на трите програми, ако се въведат е, тези мерки. По отношение на дефинициите има съществуващи дефиниции, примерно за микрокредитирането и да се въвеждат сега нови е, дефиниции, е, трябва да се помисли дали може да се направи това и дали е желателно да се направи. Това са, според нас, петте измерения на тези почти 400 изменения, които са подадени. Докладчикът. Благодаря. Колеги, вашите изказвания отразяват становището на парламента и на нашата комисия. И те до голяма степен са съзвучни с моите виждания, особено за трансграничните партньорства. Тук става дума за хоризонтална мярка, няма елемент на задължителност, както и казахте. Äh, ich habe immer noch eine äh, Съществува и възможност за маневри по отношение на финансирането. А за това колко ще струва интернет платформата, също имаме отговор, също имаме и достатъчно свобода за марш на маневри там, който може да се използва, включително и в програмата ЮРЕС, за трансграничното измерение от Лисабон ни дава възможност да направим и няколко стъпки по-далеч. Съгласна съм с изказването на Елизабет Шродер. Ние трябва да помислим как ще се отразят тези неща на хората. А Що се отнася до дефинициите, действително те са много голяма част от нашите дискусии и това се случи не само днес, но винаги е така. Трябва да видим какво ще се договорим с докладчиците в сянка. Много неща могат да влязат в понятието социални иновации, включително дори е, коли, които се движат с е, електричество. Така че има, има възможност за тълкувания. Мисля, че поне трябва да се движим в посока да създадем една ограничаваща дефиниция. Европейския социален фонд и как всичко това се вписва в него, както казаха колегите. Тези някои изменения се занимават именно с тази тема. От Читам и изказването на колегата Гянц. Много съм благодарна за подкрепата ви за граничните партньорства и за положителното отношение към партньорствата за мобилност. Не бива да отрязваме определени възможности. В дискусиите с съвета и комисията по темата борба с безработицата сред младеща, не бива да изглежда, че ние единствената ни цел е да плащаме, пращаме младите хора на другия край на света, за да си търсят работа, но просто това е един възможен механизъм за постигане на работна заедост. За госпожа Берес мога да кажа, че съм убедена, че ще успеем да намерим а, съгласие в комисията. много ще ни е трудно, според мен, когато стигнем до конкретните проценти, но се надявам, че ще се справим. Благодаря за коментарите. Председателката, благодаря. Нека ви припомня графика. Комисията ще трябва да даде становище срока по тези становища бяха вчера, днес и утре. Ние след това ще разгледаме измененията на 20 юни, за да можем, е, ще ги приемем на 21, за да можем да вървим възможно най-енергично. Аз е, се обърнах и към председателя на бюджетната комисия, а, е, за да можем да а, поискаме от а, докладчика в комисията по бюджет да отчете и аспектите на финансирането на тази програма. И сега стигаме до последната точка на нашия дневен ред за сутринта по доклада на господин Томас Ман. Е, тук работим е, заедно с Комисията по транспорт. И в е, рамките на едно изслушване ще е, е, разгледаме наземните услуги на летищата и отмяната на директива 96-67. Тъй като работим в засилено сътрудничество с Комисията по транспорт, естествено ние трябва да се занимаем преди всичко с правата на работа и условията, работните условия в рамките на тези наземни услуги. За да организираме тази обмяна на мнение днес, нека да кажа, че първо ще се изкаже докладчикът, след това комисията помоли да се изкаже съвсем накратко, да даде името дадем думата на представителя на представителя на Генерална дирекция при движение, свободно движение, господин След това ще дадем думата и на нашите оратори. Е, получих и заявките за изказвания от е, заинтересовани лица но аз лично отказах, защото ние вече бяхме организирали е, тези изслушване с Комисията по транспорт и не можехме да приемем и други участници. Първо давам думата на нашия докладчик, за да въведе темата. Много благодаря, госпожо председател. Много ви благодаря още веднъж. За мен е истинско удоволствие да можем да се съберем тук за това изслушване. И наистина е чудесно да чуя, че имаме и гости, които са днес тук сред нас. Тези гости са представители от на различни държави членки с различни половити размер летища. Също така се радвам, че разполагаме и с правило 50 и, и че това не е просто становище за Комисията по транспорт. Много е важно, защото правата на работодателите също са много важни. Наземните услуги са изключително важни за гладкото опериране на летищата. Има различни половид наземни категории в категорията багаж, товари, опериране на ръкавите и перонно обслужване. Наистина там не може да има и да се говори за либерализация. Тук говорим за оборот от 50 милиона евро и 50-60 хиляди работни места. Така че наистина това е изключително важен отрасъл. През 1996 година имаше процес на либерализация, тогава изготвих едно становище и постигнахме допъл... допускането на допълнителни доставчици на услуги. Настоявахме тогава да има необходимото обучение, както и съответното заплащане, което да се определи като достойно. От 1996 година насам станахме свидетели на тази либерализация, но всъщност заплатите се понижиха именно в резултат от прекомерната либерализация. Моят доклад все още не е готов, защото най-напред исках да проведем това изслушване. Това, което ще кажа обаче, че либерализацията чрез доставане на допълнителни услуги не беше това, което се искаше Европейската комисия, именно повече конкуренция и допълнителни оператори. През 2011 година Европейската комисия каза, че трябва да има допълнителна либерализация и че трябва да има трета категория независими наземни оператори в случаите, когато летищата надхвърлят определени размери. Сега тук отново опасността е да се поставят цените под натиските да спаднат значително, което ще доведе до намаляване на заплатите. Това пък не е от интерес на пасажирите, които искат да бъдат превозвани безопасно и трябва да се наложат минимални стандарти за безопасност. Разполагаме с конкретни стандарти, които вече са наложени. Искаме наистина летищата да функционират безпроблемно и всичко това е поставено под опасност прозрачност. Европейската комисия също така казва, че закъсненията се дължат именно на доставчиците на наземни услуги. Ние направихме проучване, бях на едно изслушване в Комисията по транспорт и там всички представители бяха изключително критично настроени. Комисар Калас в един писмен отговор обясни, че са налични съответните данни за закъсненията на полетите и се вижда, че тези закъснения не се дължат на наземните услуги. Това е изключително важен аргумент. Хората казват, че наземните услуги не се предоставят качествено, но явно това не е така и не отговаря на истината. Гаранциите, които предлага комисията, ще трябва да се разгледат допълнително. Трябва да разглеждаме интересите на тези хора, които работят добре, те трябва да получат, че получават и съответното заплащане. Не можем просто така да създаваме впечатлението или да създаваме погрешната идея, че авиокомпаниите могат да си правят каквото си пожелаят. Това е една много печеливша индустрия, в която трябва да има сериозна конкуренция. Има конкуренция при ценообразуването и разгледах условията при различните летища, когато присъствах в комисията по транспорт. И там става ясно, че не става дума само за пазара, но и за хората. И именно тук е важна ролята на нашата комисия по заетост. Тук имаме водеща роля. Има определени параграфи, в които трябва да вземем решение съвместно нашата комисия и комисията по транспорт. Ще се наложи да работим съвместно. Мисля, че можем да го постигнем, защото в миналото сме имали постижения заедно, когато сме имали съвместна работа между различните комисии. Очаквам с нетърпение дебатите. Благодаря. Давам думата на господин Матю Балдуин от името на Европейската комисия. Благодаря, госпожа председател. Признател съм за тази възможност съвсем накратко на езика на Шекспир да представя това предложение. Ние имаме много прагматична цел а, с това предложение за наземните услуги. Целта ни е да подобрим наземното обслужване, както по отношение на ефекасността, така и на качеството на обслужването. Комисията не търси а, революция, а еволюция в този толкова важен сектор, както подчерта господин Ман. Това, което предлагаме е внимателно, предпазливо увеличаване на конкуренцията и на избора. Според нас това няма да доведе а, до падение нито на качеството, нито на условията на труд. В отговор на господин Ман бих казал, че, че действително има забавене при обслужването, но това не е по вина на усърдно работещите доставчици на наземни услуги. Това, което ние предлагаме за социалните условия, е изключително важно за постигането на общия баланс в предложението. Вие казахте, че предлагаме засилване на конкуренцията, но има три а, примера за това, че това предложение ще е добро за персонала. Именно ще има трансфер на персонал, Директива 9667 дава възможност да се защитят правата на работниците. Германия и Италия включиха задължителен трансфер на персонал, когато фалира доставчик на наземни услуги. Но съда реши, че това е несъвместимо с директивата. Затова сега имаме неясна ситуация, какви възможности съществуват за защита на правата на работещите и ние искаме да се изясни, да дадем на държавите членки тази възможност да могат да бъдат поемани служителите от фалиращи фирми. Ако съвета и парламента приемат това предложение, Германия и Италия още на следващия ден, след като влезе този законодателен акт могат да прилагат тези мерки. Радвам се, че можем да преведем такива а, примери за прехвърлянето на персонал. На второ място, задължително обучение на персонала. Постигнахме известен напредък а, в а, обучението. Това, което искаме да направим е да отидем по-далеч да има непрекъснато обучение, да има поне два пъти в годината, два дни в годината задължително допълнително обучение. Работим тясно с синдикатите, които подчертаха важността на въпроса. И на трето място, свързан с предишните две, е, че държавите членки трябва да проверяват квалификацията, опита на персонала преди да признаят даден наземен доставчик на услуги. Така че не става дума за влушаване на нещата, а за подобряване на качеството. Други мерки за подобряване на условията за работещите са посочени в директивата удължаване на периода за доставчиците на наземни услуги от 7 на 10 години след приключване на тръжната процедура. Също имаме правила, свързани с възлагането на подиспълнители. Има също минимално изискване за качество. има такива изисквания минимални за качество и в тръжните условия. Ние се въздържахме по-радикални мерки, за, разреша, за увеличаване на равнопоставеността. Е, ние не позволихме, не предлагаме е, пълна е, либерализация, защото отчитаме, че може да има отрицателен ефект. Комисията счита, че въпросите на заетостта и социалните аспекти са много важни за качеството на услугите. Ние сме отново много признателни за тази възможност да говорим пред вашата комисия. Разчитаме на нейната подкрепа. Разчитаме и на съвета. Разбира се, ние сме готови да работим за усъвършенстване на текста с оглед подобряване на качеството на обслужването. Знаете, че в съвета е постигната значителен напредък по двата ключове елемента, които създават баланс. Увеличаване на конкуренцията от една страна и от друга страна строги разпоредби а, за запазване а, на условията на труд и на правата на работещите. Благодаря. Председателката сега преминаваме към представенията на нашите гости. Искам да им благодаря за това, че са тук. Най-напред искам да дам думата на господин Ян Делев, който има богат опит в различни авиокомпании, така че имате представа за положението и за условията за прилагане на това предложение. Сабена, Суисер и Белджин Експрес и САС. Разполагате с а, от 5 до 7 минути, след което ще преминем към въпроси и отговори. Благодаря. Благодаря на депутатите за възможността да представя гледната точка на Brussels Airlines. Тя е една малка авиокомпания, относително нова част от Star Alliance и заедно с партньор на Lufthansa. Ние е, работим главно в Европа и в Африка. Около 3000 души са нашите служители. Много важно е да кажем, че 300 от тях са разположени в е, Брюксел и се занимават с наземни услуги. Това е решение, което приехме с цел да е, компенсираме именно липсата на конкуренция защото според нас това е, намаляваше и качеството на услугите на, за пасажерите. Много млад е, е екипа ни, много мотивиран, всички хора, които работят по наземните услуги, като е, именно обслужването, обработката на пътници бе един от аспектите, който бе е, либерализиран. Те, това, което се случва в момента е, че е, доставчиците на услуги, от които се очаква да предоставят високо качество на услуги, този сектор не е достатъчно либерализиран. Не е либерализиран така, както е, сектора на въздухоплаването. Така че ние се намираме в своего рода е, положението на един сандвич, притиснати от една страна от авиокомпаниите, защото и от е, доставчиците на услуга. Ние, ние сме принудени да предоставяме съответното качество. В момента е, директивата, както бе казано от господин Ман, се интерпретира и прилага по различен начин в Европа и ние виждаме от е, своя опит, че цените всъщност намаляват, когато има повече конкуренция, когато обаче тази конкуренция е балансирана. Тогава е възможно да се запазва и на прилично ниво качеството. И тогава компети... Е, конкурентоспособността е много здравословна. Тогава даваме и по-добро качество на услуги в е, тези летища, където има повече конкуренция. Това се наблюдава съвсем ясно. В Брюксел, там където ние сме е, базирани, е, това е много важно. Днес е, пазара не е либерализиран, особено при обработката на багажа и перонното обслужване. Е, има тръжно процедури, но до момента, за съжаление, това създаде едно един застой 104 години не може да се реши е, съдебния спор по един спор, по един търг, с което се затрудняват и пасажирите и служителите. Така че считаме, че подобни практики могат да създадат е, хаос в един пазар, който не е напълно либерализиран. Така че отварянето към тръжни процедури, когато не е направено достатъчно изяснено, може да създаде е, проблеми. Освен това, е, потенциално може да се създаде и практически монополистично положение, защото двата, двата доставчика на услуги, поне в е, Брюксел, а, с, реално единия изкупи другия. Така че е, в момента двата лиценза принадлежат на една и съща компания. В предложението на комисията да има трима доставчици на наземни услуги за летища над 5 милиона пътници. Ние сме за това. Смятаме, че трябва да се действа обаче предпазливо, внимателно, както бе казано и смятам, че е изключително важно е, потребителите, крайните потребители е, да действат в името на повишаването на качеството на услугите и е, послед, крайните потребители да имат и повече свобода да избират доставчиците на наземни услуги. Що се отнася до основните елементи на конкуренцията в момента. Ние подкрепяме предложението на комисията, но смятаме отново, че всичко трябва да се прави много внимателно. Не може просто кой да е да дойде на летището и да предлага тези толкова ключови услуги. Ние сме за това много внимателно и е, здравословно, така да се каже, да се отвори е, пазара за вече доказали се доставчици на наземни услуги. Така че да е възможно техните служители също да бъдат наемани и на други е, летища, именно с цел повишаване на нивото на е, качеството на обслужване. Критериите могат да бъдат точност, прецизност на обработката и така нататък. В края на краищата забавенията не са проблем на отделните е, работници, а от начина на организиране на процеса на обслужване. Нивото на конкуренция, което за нас е здравословно, се отразява и на разходите, поне според нас. Да речем, в нашата авиокомпания около 15% от основните ни разходи са свързани с наземни операции. Не само наземно обслужване, но наземни операции като цяло. Е, едно такова съотношение на разходите ни дава възможност да осигуряваме и е, сигурност, и безопасност. Трябва да се работи много внимателно с доказани оператори. И не бива да се поставя въобще под въпрос изискванията за сигурност. Що се отнася до персонала, също трябва да се търси баланс между нивото на конкуренция, така че авиокомпанията да дава добри услуги и да бъде конкурентно способна. Второ, трябва да се отчитат националните особености, свързани с съответното законодателство. И е, също така персонала и защита на е, знанията и опита на съответната компания. Би следвало да се налагат стандарти за качество при е, избора на персонал, за да могат да се предоставят съответните услуги. Не е редно да се търси само е, добро съотношение е, разходи печалба, защото в такъв случай ще има и много по-високи непреки разходи качеството до голяма степен зависи от организацията и от персонала, който работи. Така че, според нас, нивото на конкуренция трябва да се завишава много внимателно. Обученията. Има много изисквания към обучението в момента. Авиокомпаниите отговарят за безопасността включително и на операциите и на пасажирите, е, така че ние вече е, граждаме под е, егидата егитата на Ята и Саго много изисквания, свързани с качеството. Затова не смятаме, че е, всичко трябва да се описва до последната буква. Става дума за изискванията за качество. В края на кращата изискванията за качество могат да варират от, на различни пазари и на различни типове операции. Това е нашето мнение, господа депутати, и надявам се, че ви представих поне малко част от нашия опит е, е, като една малка авиокомпания. Благодаря. Благодаря. Преминаваме към господин Инго Кронсфорд като представител на работниците и член на надзорния съвет на ТЮИ АЖЕ. Така сигурно всеки ще разбере кого представлявате, но може би ще ни обясните преди да започнете вашето изложение по тази важна тема. Ja, herzlichen Dank. Zuerst möchte ich mich bei Frau Peres. Много благодаря. Най-напред Искам да благодаря на, госп... на госпожа Барес, на господин Ман, на останалите членове на вашата комисия. Наистина съм много щастлив, че правим това изслушване и на второ място, че искате да чуете нашето мнение. Мисля, че това е един положителен знак, положителен сигнал по отношение на парламентаризма като цяло. Много е важно да се чуят всички мнения по тези важни въпроси. Тук говорим и за а, представителство на европейските профсъюзи, за отчитане на факта, че хората понякога просто не биват чути. Тук става дума за наземни операции, за наземно обслужване и за представителство от страна на синдикатите на заетите и предоставящите тези услуги. Ние представяме 85 синдиката, които са ангажирани в въздухоплаването. Като казвам 85 синдиката, това са хора, които са заангажирани в този отрасъл, в наземните операции, но също така и монтьори, механици, всички, които имат отношение към тази професия. Ние не сме лобистка група, представляваме интересите на хората, които са ангажирани в този отрасъл. По този начин искаме да достигнем до една балансирана позиция и да представляваме абсолютно всички работещи в тази сфера. Оставаме с впечатлението, че комисията не е свършила много добра работа, като казва, че 60 хиляди души в Европа са ангажирани с това. Аз не мога да разбера тези цифри. Само единствено в Германия, ако вземем предвид тази държава, там има 40 хиляди души, които работят в тази сфера според нашата информация, а пък Европа е много по-голяма и може би е, поне 100 000 души в Европа работят по, в наземните услуги и в които в крайна сметка се подчиняват на европейското законодателство. Но тук не говорим само за а, хора, които директно участват в тези услуги и които а, всъщност се подчиняват на европейското законодателство. Всички, които са пилоти или останалите, които работят за авиолиниите, а, също трябва да следват повелята на законодателството, както и пасажирите, които трябва да са сигурни, че ще пристигнат в уречения час, в уречения ден, а не няколко дни по-късно, да речем. Или пък да се каже, че самолетът е толкова натоварен, че ще падне от небето, просто защото не може да носи този товар трябва да се в предвид всички последствия за работниците, които участват в наземното обслужване. Можем да кажем, че в Европа този отрасъл е много важен. Има, има различни условия на труд от Португалия до Полша. Някои хора работят само няколко часа на месец и междувременно трябва да се занимават с други неща, за да изкарват хляба си. Тоест имаме временно заети лица, имаме временно наети и в случаи, в които заплащането е изключително ниско. Това е случай във всички страни в Европа, също и в тези страни, в които няма ограничения за достъп до пазара. Същото въжи и за държавите, които са включили подобни ограничения, познавам добре а, тази ситуация в определени страни, където можем да кажем, че 40% от работниците по наземното обслужване работят с надници, с почасови надници и те трябва да получават помощи, държавни помощи, за да могат да преживяват. Най-малко 20% от тези е, работници е, са станали свидетели на намаляване на своите заплати, също така се губят работни места. някои от авиокомпаниите ще трябва да освободят доста голям брой от своите работници. Е, също така виждаме, видяхме в миналото, че има а, така обучения за наземните работници. Тези обучения продължаваха по няколко месеца. А сега в момента има доставчици, които въобще не обучават своите работници и това се наблюдава в целия отрасъл. Комисията вече е признала някои от проблемите. Ние също трябва да признаем това. Някои от проблемите са отчетени в проекта документ от комисията. Проблемът обаче е, че предложението, което прави комисията, просто не е достатъчно. Прилагането на предложението на комисията ще означава, че в страни, в които до този момент не е имало разпоредби за достъп до пазара, ще се влуши ситуацията, надниците ще спаднат значително, и също така всички работници ще се притесняват, че ще загубят работата си, а може и да я загубят. А в страните, в които ситуацията вече е лоша, вече и в които има разпоредби за ограничаване на достъп до пазара, ще се види, че в краткосрочен план работната ситуация ще се влуши драстично и то много бързо. И тук трябва да приключа вече, но по петте точки, които заседнах, в крайна сметка ние сме Европейски транспортен синдикат, И трябва да кажа, че ние не бихме искали ситуацията да остане статична и да няма никакви промени. Трябва да има задължителни промени по член 6. На второ място не искаме да има дъмпинг на надниците. Трябва да остане да се запази конкуренцията между доставчиците на услуги, но това не трябва да означава, че надниците трябва да се сриват. Това не е само възоснова на разходите. Е, има компании, които не оперират по правилния начин. Това е простата истина. И трябва тук да се прилага колективното договаряне. Това е много щекотлива тема. Ние признаваме всичко това, но се надяваме, че по този начин компаниите и дружествата ще започнат да работят по правилния начин. На трето място, ако има промени в услугите, или в доставчиците на услугите, хората трябва да си се пазят правото да преминат към новия доставчик на услуги, без да има промяна в техния статут. Това вече беше споменато но не е получи достатъчно ударение. А мисля, че вие сте наясно, че и в Германия, и в Италия те бяха съдени в Европейския съд именно поради подобни проблеми. На четвърто място бихме искали да се гарантира, че се изключват съответните трудови договори, които да продължават да въжат, а не просто да отиват в кофата за буклук. Ако се промени ситуацията, съответните дружества и компании получават лиценз. И трябва да се спазват условията по член 35 на пето място – Бихме искали да има европейски стандарти за обучение. Трябва да се договорят подобни стандарти, включително и за това, че всички работници трябва да преминат през изпит. Това трябва да е едно задължение, което да се вмени на доставчиците. Не искам да пътувам в самолет. И багажа ми е да се качва от работници, които са получили само двудневно обучение. Както вече беше изтъкнато, това не е достатъчно. Трябва да има качествено обучение, това трябва да е задължително. Това са нашите искания. Економическия и социален комитет също излезе с становище, с сходна позиция. през 2011 година се разпрати информация до синдикатите. Ще сме много щастливи, ако членовете на Транспортната комисия, казва оратора, също така обмислят нашите коментари. Благодаря. Мерси боку. Благодаря ви много. Сега искам да дам думата на последният ни гост, господин Кристоф Копшен. Вие сте менеджер, отговаря за економическите въпроси в ACI Европа. Това е Международния съвет на летещата. Вие ще представите структурата на летещата. Работили сте също в Търговската палата за връзки между Европейския съюз и САЩ и сте учили в Германия. Давам ви думата. Благодаря ви много. Добър ден на всички. Най-напред искам да благодаря на комисията, че покани ACI Европа на тази среща. С удоволствие ще споделим нашето мнение за социалният ефект от новият регламент на Европейския съюз за наземното обслужване. Преди да премина към същността на въпроса. Няколко думи за ACI Европа. Ние сме асоциация, базирана в Брюксел. Представляваме около 405 летища. Имаме 155 международни партньора и 8 национални асоциации. Основният фокус върху, в летищата в Европа е високото качество на наземното обслужване. Ако разгледаме какво се включва в категорията, това означава обработка на пътници и багажи, чекиране, товари, почтенски пратки, горива и прочие, почистване, кетеринг, всичко това са важни въпроси. Има взаимо обвързаност на операциите в летищата. Всичко това трябва да бъде извършено за много кратки срокове. Има конкуренция в Европа. Летищата се конкурират за трафик, за това качеството на наземното услужване може да бъде предимство или недостатък. За това е необходимо да има високо качествено действащи наземни услуги на летищата в Европа. Повечето от категориите за наземни услуги са отворени за конкуренция, четири все още са ограничени, изискват се лицензи. Позволете ми да кажа какви са причините за тези ограничения, тъй като не стана дума до сега. Често говорим за пространство, т.е. няма достатъчно пространство, за да има голям брой доставчици, понякога въпрос опира до ефикасността, има нисък трафик, и ако има повече доставчици в такива ситуации, това означава, че ще има по-силен натиск, това ще се отрази на цените, това ще се отрази също и на безопасността. Пазарът днес се доминира от независими доставчици на наземни услуги, ако погледнете таблицата с цифри, виждате през 1996 година, когато беше прията първата директива, имаше 7 независими 7% бяха независимите доставчици на наземни услуги. А сега през 2010 с, без, са 45%. Съгласно оценката на въздействието, между 65-80% от разходите за наземно обслужване са за персонал. Ако имаме конкуренция на пазара, това, което става, че има и качество и конкуренция за цените. Между, ако 65-85% са за персонал, разходите. Това означава, че а, се отразява на социалните условия на персонала и на заплатите. Колегата от синдикатите ни посочи някои цифри. В много от страните има спад в заплащането. Има също а, и а, спадане на цените. Около 25% от 1996 2015-та година. Това доведе до ситуация, при която има много малки маржове в сектора на наземните услуги, а същевременно средата е много конкурентна. Това се отразява на условията на труд на персонала и качеството на обслужването. Една от последиците на всичко това е, че имаме много добро сътрудничество с социалните партньори на европейско ниво авиокомпаниите, европейските профсъюзи, независимите доставчици на наземни услуги, летищата. Радваме се, че можахме да излезем а, с общо, обща декларация на трима от тези четири партньора. Що се отнася до социалните клаузи тръжните процедури, и по-нататъчното дерегулиране на пазара и евентуалните последици. Предложението на комисията, получено през декември 2011, там комисията предлага допълнително либерализиране на пазара на земни услуги, да има минимум трима доставчици на летища с над 5 милиона пътници също да има пълно отваряне на пазара на самообслужване. Това ще доведе до засилен натиск върху цените и условията на труд. Либерализацията сама по себе си не е нещо лошо. Има а, такива ситуации с дама, трима доставчици на земни услуги в доста летища на, а, в Европа, но тези решения трябва да се вземат на национално ниво както при сегашната директива. Виждаме с интерес, че Комисията по транспорта вчера излезе с работен документ, съдържащ интересни предложения. Все още го анализираме, но това, което виждаме от документа е, че докладчикът обмисля да се отиде по-далече от предложението на комисията. Например, да има четири доставчици на наземни услуги в крупните европейски летища. Разбира се, всичко това се обсъжда. Ние сме готови да участваме в дискусиите, но има някои елементи, по които имаме притеснения. Социалната защита, включена в предложението, също обясняване на възможността национални а, закони да бъдат приемани, що се отнася до а, прихвърлянето на персонал но не трябва да има задължение за такъв, такова прехвърляне. Член 12 е това. Ние не искаме да имаме големи дискусии дали да се приемат национални закони, свързани с прехвърлянето на персонал. Необходимо е да има задължителен член 12. Беше споменато също изискването за обучение, минимално обучение от два а, дни. Това не е достатъчно. Предлага се по-скоро една седмица, защото това е срока, който е необходим за регулярно а, обучение на лицата, които предоставят наземни услуги. Други ключови елементи от предложението на комисията. Минимални стандарти за обслужване. Това е може би един от най-важните въпроси за европейските летища, тъй като им позволява да определят такива минимални стандарти, които трябва да се спазват от всички доставчици на наземни услуги на летищата. Разбира се, трябва да има договор между авиокомпанията и доставчика на наземни услуги. Ние не се намесваме в това, но там трябва да има разпоредби, свързани с спазването на минимални стандарти от всички доставчици на наземни услуги, за да се предоставят тези услуги плавно, да избегнем ситуации, е, които могат да доведат до влушаване на обслужването на летещата по вина на доставчиците на наземни услуги. Има няколко други разпоредби в директивата, за летищата комисията предлага да има а, правно разделяне на обслужващите летищата, а, както и използването на централизираната инфраструктура. Това е доста проблемен въпрос. Няма да навлизам в подробности, защото наземните а, доставчици на услуги на, на летищата които са част от летещата, могат да бъдат в неизгодна позиция. Има известна административна тежест, която се налага за летещата, за авиокомпаниите, за доставчиците на наземни услуги, що се отнася до използването на централизирана инфраструктура. Искаме да се оптимизира предложението. И в заключение, Искам да подчертая какви са предложенията ни за законодателния процес за европейските летища. Е важно да се акцентира върху качеството на наземните услуги. те трябва да разполагат с възможности да определят минимални стандарти за качество на личестата. Ние искаме да има догматичен подход за либерализацията на пазара разпоредбите в съществуващата директива трябва да се забавят и държавите членки трябва да решат дали да либерализират допълнително пазара си или не. Трябва да се въведат по-силни социални защити, да се включи задължителност на прехвърляемостта на персонала, предвидена в член 12 да се иска становището на социалните партньори, на синдикатите, на независимите доставчици на услуги при изготвянето на становището на Европейския парламент по този регламент. Благодаря. Председателката, имаме около половин час и се оглеждам да видя кой иска да вземе думата. Господа Штайнбрук първо. Първо искам да благодаря на докладчикът. Надявам се, че докладът ще се насочи в посоката, която желая моята група. Поне ми се струва, че това ще стане от дискусията, която чух. Както се чу днес, проблемите изложени тук не са само проблеми на Германия. Когато отчитаме проблемите, проистекли от либерализацията и в други сектори, виждаме, че качеството намалява за потребителите, влушават се условията на работа също. И ако трябва да анализираме какво се е случило след първото либерализация на, наш, на този сектор, е ясно, че има огромно намаляване на заплащането, несигурни условия за работа, намаляване на периодите за обучение. Затова много внимателно трябва да подхождаме към толкова деликатни области, като въздухоплаването. Защото е, действително винаги има проблеми, винаги ще има е, компании, които ще се възползват от слабите места в една разпоредба. Не знам защо комисията не застава на същото мнение като социалните партньори. Те съвсем ясно изказват критичното си отношение и очертават проблемите. Имам няколко въпроса. Към ораторите за Brussels Airlines искам да питам наистина ли считате, че засилената конкуренция ще, даде, ще доведе на, до намалени цени и повишаване на качеството. Защото по моя опит, е, когато става дума за съотношение на наземните услуги в цената на билета, знам, че този процент е много малък, от порядъка на 1%. Тоест, е, това няма да намали цените на билетите за полета. Ние разгледахме работните условия в Абудаби и в други летища. Смятате ли, че тук в Европа ние можем да бъдем конкурентно способни с подобни е, условия, които предлагате? А, също колеги коментираха тук, че в последните 10 години има опадък. Как смятате, че ще се развие ситуацията, когато се приложи новата а, директива? Има ли някакви данни за това а, колко, какво какво измерение представляват не, несигурните работни условия. После има ли някакви данни за сигурността, безопасността на летищата? Ако на пистите работят повече от два или три компании, това ще се отраси на безопасността, включително и на персонала на доставчиците на наземни услуги. Аз е, имам още много въпроси, но нека да спра до тук. Да, въпросът не е само е, немски, но както се очертава, сега ще дам е, думата пак на представител от Германия, госпожа Хирш. Благодаря, госпожо председател. Сега тук непрекъснато се говори за либерализация и се чувствам така все едно, че съм скочила в някаква друга комисия изведнъж. Трябва да разглеждаме тази проблематика в правилната светлина. Говорим за конкурентно способност, за повишаване на качеството. Wir haben ja einen gewissen Wettbewerb bereits jetzt. И наистина в същото време обаче трябва да четем факта, че има известна конкуренция, вече летищата могат да избират между поне двама доставчици на услуги и някои са направили този избор. И тук е важен и въпросът за качеството. Ако искаме да имаме повече конкуренция, мисля, че вие го казахте е, именно това. Мисля, че това каза уважаемия представител на Brussels Airlines. Но качеството от една страна, разходите са от друга страна. Това са различни неща. Трябва да се работи економично. Трябва да се разглежда и финансовата страна на нещата. Мисля, че познаваме каква е ситуацията на авиокомпаниите от арабските страни. Не трябва да забравяме и наземното обслужване, що се отнася до броя на а, служителите. Това е много важен проблем. И а, от своя страна това пък означава, че въпросът с надниците и заплащането никак не е маловажен. Сега, доколкото разбирам, а, много е важно да имаме много добро качество, но това ще се отрази върху надниците, които ще бъдат понижени. А след това държавата ще трябва да подпомага тези служители, ще трябва да им изплаща някакви помощи, за да могат да преживяват. Тоест, в крайна сметка, държавата ще трябва да се намесва. И мисля, че това е един въпрос, който да разгледаме много внимателно, когато говорим за а, тази идея за повече свобода. Ако в крайна сметка, каква свобода, за каква свобода говорим, когато държавата ще трябва да се намесва. И наистина до някъде е срамота, че тук нямаме възможност да говорим за а, член 6, защото там според мен има най-големите последствия по отношение на заплащането, както и по други въпроси. Идеята за прехвърлянето на персонал. Това е много интересна идея на пръв поглед. Обаче, като се замислим виждаме, че нещата не са такива, каквито изглеждат. Защото тези хора могат да бъдат прехвърляни към другата компания и просто съвсем лесно могат да бъдат освободени вследствие. Тоест, на първ поглед всичко изглежда добре, но на втори поглед явно нещата не са точно такива, каквито са ще трябва да направим съответната оценка. Що се отнася до обучението, работниците имат най-голям интерес от това, но това от интерес и за клиентите, и за авиокомпаниите, защото авиокомпаниите искат да демонстрират, че имат високо образовани и високо квалифицирани служители. Още един въпрос, който поне за мен остава открит е, че има много въпросителни за това как всички тези искания ще се отразят, какъв ефект точно ще имат. Бихме искали да знаем какво ще, какви ще бъдат последствията, какви ще бъдат разходите, като се сформира такъв орган. Трябва да знаем какви ще бъдат разходите наистина и как това ще се отрази върху отделните държави членки. Така че мислят, че тук има много предложения, има предложението на комисията но не смятам, че последствията и ефекта са оценени както трябва, нито пък са представени качествено. Така че тук по-скоро възниква въпрос за това как вие виждате нещата. Благодаря. Томас. Председателката, господин Томас Хандал сега. Zunächst eine Bemerkung, dass die Kollegin Hirsch hier den alten wirtschaftsliberalen Kanon predigt. Да. Den Markt, die Politik. Тук взима думата госпожа Хирш с нейните пропазарни мантри за това, че държавата не трябва да се намесва. Това казва госпожа Хирш. За съжаление обаче, пазарната либерализация доведе именно до една такава ситуация, в която имаме абсолютно неприемливи социални стандарти за работниците в наземното обслужване. И това е неприемливо и за много от пътниците. В каква ситуация сме изправени сега? либерализацията, подбудена от комисията, доведе до това, че 40% повече хора са ангажирани в наземното обслужване, но има 100% нарастване на броя на полетите. И хората, които работят на летищата, ми казват, че има организирано намаляване на надниците под егидата на комисията. Хората всъщност взимат 20% по-малко. Работниците в Германия са направо под прага на бедността, тези, които са ангажирани в наземното обслужване. И не за такава либерализация се борим ние. Не това сме имали предвид. Но това е по-скоро една тенденция, която води към дъното и тя трябва да бъде преобърната. Аз мисля, че може да имате и 36 доставчици на услуги на летище госпожо Хирш, обаче трябва да има социална защита за всички тези работници, които са ангажирани. Имам много сериозни опасения за следното, че този тип заетост, този тип работни места не могат да продължат да съществуват по този начин заради ниското ниво на социална защита и безопасност. Нито е добре това за пътниците, нито е добре пък за тези, които организират полетите. Три въпроса имам. По-настоящем доставчиците на услуги дори не покриват своите разходи. Това поне чувам от Виена. И може би Brussels Airlines могат да ни кажат, да ни дадат малко повече информация за това, защото ETF е казва, че билет от 200 евро ще струва само с евро и 60 цента по-малко заради бъдещата либерализация. Това въобще излиза извън това, към което се стремим. Това ще има пренебрежим ефект върху конкурентоспособността на авиокомпаниите. И смятам, че можем направо да започнем да освобождаваме и служители на комисията, ако ефекта, който постигат със своята работа е намаляване на цената от евро и 60. И също така искам да попитам дали е вярно, че летищата на територията на Германия разполагат с квалифицирани оператори на ръкави, които отговарят за три самолета – ние всички тук летим често и се опасявам, че това направо ми изкарва ангелите. И какво можем да направим, за да повишим квалификацията на наземния персонал? Благодаря. Euh, Господин Бекер. Аз разбирам принципите на свободната конкуренция, защото аз самият съм бизнесмен. Но не виждам изключително убеждаващи аргументи, които да ни убедят, че които да дадат повече тежест на, на тази теза в е, и които да отчитат интересите на работниците. Конкуренцията всъщност се базира на цената на труда. Тоест, ако въведеме по-високо ниво на конкуренция, това ще се отрази на заплащането летищата сами по себе си не настояват за повече либерализация. Затова аз лично не разбирам как спонтанно да застана за тази идея. Мисля, че трябва да претеглим много внимателно с въпроса за това дали допълнителната конкуренция ще нанесе и допълнителни вреди. Господин Саркас. Благодаря, госпожо председател. Нека, нека да ви дам малко и средиземноморски привкус тук в дебата. Нека да кажа две неща на представителите на комисията, така че той да може да ги съобщи на началниците си. И то да ще ви кажа някакви много ясни неща. Много често или прекалено често, когато комисията се произнася, тя като че ли забравя, че ние работиме по договора за функциониране на Европейския съюз, член 9, гласи, че всички политики на Европейския съюз – трябва да допринасят за по-високо ниво на качествена заетост. Говориме за конкуренция, но никога не споменаваме европейския социален модел, европейската социална харта. И днес сутринта също чухме две напълно различни позиции – и когато съществуват такива две е, позиции, обикновено комисията застава на мнението на работодателите, а не на профсъюзите. И Европейската комисия, вместо да работи за запазването на европейския социален модел, реално е, се страми да го разруши и непрекъснато отнема от е, предимствата, и които работниците са си извоювали. Това е голям а, е, проблем, защото ние не можем в Европа непрекъснато да отстъпваме от европейския социален модел и да подкопаваме европейската социална пазарна економика ние, когато застанахме за понятието соци... Е, пазарна економика, го направихме само защото можехме да добавим към нея и думата социална. Така че, ако обичате, предайте на шефовете си, че всички ние тук, не само германците, всички ние искаме да се изгражда една Европа на работещите, защото в края на краищата конкурентоспособността не е само за това да се намаляват разходите, да се говори за пари. Това е част и от социалния диалог, от изграждането на връзка между работодателите и работниците, по одобряване на качеството на съществуването на работниците в Европа. Така че е, ние поне е, социалистите смятаме, че ще имаме големи проблеми с това предложение. Господин докладчик, искате ли да задавате конкретни въпроси на нашите гости преди да им дам думата? Ако ще го правите, бързо, че няма много време. Tat der Da haben wir uns leider schon dran gewöhnt. Die Fragen meiner Kolleginnen und Kollegen waren schon vital. Да, Действително нямаме никак време, е, затова и аз е, ще е, отстъпя пред бързото из, изтичане на времето. Имам няколко въпроса. И първият е, по този начин ще постигнем ли повече качество? В момента системата функционира, тя няма никакви проблеми. Трябва ли да я разваляме? Искаме да има конкуренция, но трябва да има и стандарти за качество. А какво ще кажете и за това как се наемат хората и как се обучават? Комисията казва, два дни са достатъчно. Обаче, ако персонала не е обучен а, както трябва, ако самолета а, излети с едно незавинтено винче, може да се случат големи проблеми. И ми е интересно да чуя мнението ви. Вярно ли е това, което се каза тук за цената на билетите? Ако ще си говорим за економия от е, има-няма едно евро, има ли смисъл да се разсипва цялата система? Господин Саркас, действително е, не става дума само за летищата на север, става дума за всички летища. След това тази цифра, която споменава комисията, 60 000 души засегнати, работещи в тази сфера. Мисля, че по-скоро цифрата е 300 000 и не е лошо да разберем точно дали е 60 000 или 300 000. нашата комисия е, може да подаде изменения към комисията по транспорт, но когато го прави, нека да се придържаме към нашия ресор и нека да направим така, че да не ги изгубим, ако са подадени в неправилната комисия. Напълно съм съгласна. Гледайки картата тук, виждам, че сме на един и същи фронт. И така давам думата на нашите гости. Предлагам да следваме същия ред, както първоначално. И искам да дам думата първо на Ян Делю. Моля да се вместите максимум в 5 минути и да отговорите на всички поставени въпроси. Uh, Благодаря, госпожа председател. Благодаря на членовете на комисията. Те бяха много уместни. Ще се опитам на базата на моя опит на нашия опит а, да им отговоря максимално добре и максимално кратко. Искам да се а, спра на пет неща. На първо място разходите и как това се отразява на цената на билетите. Като авиокомпания ние считаме, че наземните услуги са изключително важни като конкурентно преимущество. Защо? Защото има а, директен ефект а, върху а, разходите, 15%, както казахме, не само наземни услуги, свързани с обработката на, на багажи а, и на а, перонно обслужване, но също и, и а, лаунжовете. Виждаме, в миналото имаше спад в цените, но сега има разлики между 2000 евро в някои държави до 400 евро в други страни за една и съща услуга. Не твърди, че едното е добро, другото лошо, но има ясна разлика. Така че внимателна, постепенна либерализация ще доведе очевидно до промени. Доброто наземно обслужване е особено важно за конкурентната ни позиция, защото е пряко свързано с операциите ни и способността ни да обработваме багажите, да намалим недобрата обработка на багажите. Ние зависим не само, но в голяма степен зависим на доставчиците на наземни услуги. Ако нещата не вървят там добре, тогава всяка а, минута а, забавене на минута ни струва като авиокомпания 100 евро. За това искаме да се намалят разходите чрез повишаване на качеството и това ще се отрази и на цената на билетите с повече от 1 евро. На второ място, между 70-80% от разходите са свързани с персонала. Това е нашия опит. Но контрол върху разходите не означава само да се контролират заплатите. Добре действащите професионални наземни компании а, съчетават а, задачите на персонала и много е важно също да се отчитат различните портфели на клиентите. има голямо предимство, когато се прилагат най-добрите практики и богатия опит, който са натрупали доставчиците на наземни услуги на различни летища. Считаме, че въпроса за по-нататъчното професионализиране на бизнеса е особено важен въпрос. На трето място когато разглеждаме положението към момента в много летеща на Европа, има два играчи, да действително има конкуренция. Виждаме обаче, че в големите европейски летеща много е трудно за авиокомпаниите, които имат високи обеми, да преминат от един доставчик към друг, защото риска е доста голям. Затова е, е добро предложението да се премине към трима доставчици на услуги за големите летища. Брюксел е един от примерите. Луфтханза също има подобен опит. Това на практика означава монопол, ако има по-малко доставчици. Ако има само двама доставчика, това означава, че някои от професионалните, добри, добре действащи наземни компании спазват трудовото право, мотивират своя персонал, но те не могат да достигнат до някои летища, защото просто няма място за тях да се оказва там. Ние водим разговори с индустрията, ние не сме за отваряне към всеки, на всяко летище, без някакви условия или изисквания, но ние искаме постепенно да се отваря, внимателно да се отваря пазара допълнително, като а, се възприеме правилото до а, трима доставчика на наземни услуги, като се набляга на качеството на услугите. Ние считаме, че тези, това качество ще се подобри. Лет Председателката, благодаря ви. Господин а, Инго Кронсфорд има думата. Благодаря, госпожо председател. Вие споменахте надзорния съвет. Средно големите и големи фирми или авиокомпания Разбира се, мога да ви приведа някои фирми, някои цифри за някои компании. Общо 850 милиона директни преки разходи. 40,3 е, милиона са разходи за наземни услуги. Това не е такава голяма сума. Това е само малка част от е, е, това, което се регулира в Германия. Тези 40,3 милиона не са регулирани. Но се говори сега за допълнително дерегулиране в този регламент. Ако отчетем този факт, Виждаме, че процента за заплати ще се доближи до 100%. Um Надявам се, че комисията може да отиде в друга посока. Това ще бъде 0,2% от общите разходи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 Очевидно това ще има ефект върху окончателното заплащане, върху печалбите. Няма да има особена разлика за полети вътре в Европа и извън Европа. Луфтханза, например, през 2007 година излезе с информация и каза, че 4,4% са разходите за наземни услуги. На второ място има едно проучване, което се отнася точно до разходите за наземни услуги, плащани от авиокомпаниите. Тоест, не става дума само за субективни мнения, изразени от заинтересованите страни. В страни като Англия, Испания, Португалия, ако нещата продължат да се влушават, както и в други страни, тогава където, там където има ограничен достъп до наземни услуги. Там ще се засегнат социалните измерения, обучението. Томас Ман говори за обучението, но има опасение, че то няма да се реализира изобщо и това ще се отрази върху безопасността и сигурността. Ако заплащането в различните а, страни продължава както до сега, можем само да гадаем какво може да се случи в бъдеще. Ако бъдат допълнително либерализирани пазарите – Данъците ще трябва да се увеличат, защото трябва да бъдат покрити загубата на работни места, загубата на възнаграждение. Независимо дали някой идва от Гърция, Англия или Полша, всички те искат този много чувствителен отрасъл, въздухоплаването ще спазва правила в Европа и ще се зачитат социалните норми. Трябва да се фокусираме върху социалните аспекти. Кристоф Ковшен е последния оратор. Много благодаря за тези толкова адекватни въпроси. Вие споменахте преди малко летище Виена. Разбирате, че не мога да коментирам конкретни летища, но мога да коментирам начина на предоставяне на наземни услуги. Има едно такова младсинство, такива летища, които предоставят сами наземни услуги и ще видите с тези летища, че маржовете са изключително ниски. За няколко години тези летища съществяваха загуби при наземните услуги, така че един въпрос, който трябва да си зададем, когато говорим за либерализация, е дали допълнителни наземни услуги ще доведат до по-големи печалби за летищата услугите. Определено тук има въпрос с печалбите за наземните услуги и по-нататъчната либерализация ще доведе до отражение върху тяхната способност да печелят. Също така а, по отношение на самия персонал. Защото понякога някой може да остане с впечатление, че говорим за а, германски проблеми или за някои конкретни държави. Това не е вярно. Защото тук говорим за регламенти, които се прилагат в 27 държави членки и социалните измерения са валидни във всички държави. Ако разгледате персонала един а, пример, който се дава е Испания, защото там има секторно а, споразумение по персонала, има и други държави, където има ограничен достъп до пазара. По отношение на персонала, това е много важно за тези държави. Не съм сигурен дали след година минимум, една година минимум или след известно време, след персоналът и факт, че той може да бъде освободен от доставчика и прехвърлянето на персонал. Наистина това е много важно, защото служителите в наземните услуги трябва да имат дългосрочен хоризонт. Ако сте работник и имате един много ограничен пазар, вие разполагате с 7 години, в които имате социална сигурност. С нов доставчик може да загубите работата си. Говорим за тези случаи, в които работниците се нуждаят от социална защита, летищата искат качество, безопасност и да не загубят познанията и уменията на тези служители. Не говорим говорим за пълна либерализация. Прехвърлянето е под съвсем друг въпрос, член 12 по отношение на ограничените пазари само единствено. Още един а, въпрос а, е, е свързан с а, обслужването, но или тук имаме промяна на дефиницията или за това, че компаниите могат да си избират подизпълнители. За момента авиокомпаниите не могат да действат като подизпълнител, да съществяват сами тези услуги ако се промени тази дефиниция и ако се позволят подизпълнители, авиокомпаниите ще могат да търсят трети страни, които да обслужват летището и това няма да е задължително една а, от тези две-три компании в един силно ограничен пазар. А това може би ще доведе до по-голям натиск, по-голям натиск върху социалните условия и ценообразуването, но ще повиши конкурентоспособността и начините, ще подобри начините на воля на преговори на авиокомпаниите. Но така или иначе говорим за всички 27 държави членки не трябва да забравяме социалните измерения на тези разпоредби. И може би един последен коментар по един въпрос зададен от господин Ман. Дали допълнителното обслужване ще доведе до повишаване на качеството на услугите? Отговората е, зависи от летището. Има летища с много добър начин на обслужване, с 3-4 наземни доставчици на услуги, с много ниски маржове, но въпреки всичко пак възниква въпрос това дали да се включат повече работници. Но понякога, ако няма пазарни условия, ако има такъв микс на трафика, което означава, че една авиокомпания използва 70% от трафика, а пък има втори обслужващ, който взима 30%. И какво ще стане при такива обстоятелства? Дали ще трябва да има конкуренция, за да се влезе на пазара? Може би при тези обстоятелства няма да е добра идея да се отвори допълнително пазара. Така че ние казваме от името на летищата в Европа, че това трябва, решение трябва да се вземе възоснова на местните условия, от местните регионалните власти, а не с регламент на комисията, който ще принесе допълнително регулиране. Благодаря. Давам отново думата на представителя на комисията и го умолявам да бъде пределно кратък. Благодаря. Благодаря, че ми давате втори възможност да вкуся от тортата. А, комисията е напълно наясно колко щекотлив, колко политически е, зареден е този въпрос. Благодаря ви, че ми давате възможност да участвам и в дебата. Ние също смятаме, че предложението трябва да бъде балансирано. Трябва абсолютно да се отчита и социалното измерение. Съгласен съм с господин Серкас в това отношение. За това и е балансирано нашето предложение. За това има и клаузи да се даде възможност на страните членки тези, които в момента са възпрепятствани от съда, да започнат да действат така, както предлага тяхното законодателство. Ако не направим това, страните няма да имат тази възможност. Така че не става дума само за либерализиране. Предлага се много, много ограничена степен на реали... либерализиране. Съгласна съм с представителя на Brussels Airlines. Трябва да се върши всичко стъпка по стъпка. Има четири области, където няма пълна конкуренция. Ние предлагаме просто да се добави е, трети е, доставчик на наземни услуги и ако мога да коментирам, госпожо председател, много се говори тук за обучението. Това е ключов момент. Факт е, че не е достатъчно обяснение в индустрията. За това ние предвиждаме задължително обучение. И е, тук е, всичко нещата се свързват изконно с е, стандартите за качество. Е, тук се зададе въпроса, ще се решат ли и ще бъдат ли покрити въпросите за сигурността в стандартите за качество? Отговорът е абсолютно да. Благодаря ви за възможността да говоря пред вас, председателката. Благодаря. А с това приключваме нашата работа за днес преди обед и след обед ще е, продължим. На 20 юни ще продължим с разглеждането на проект до спановището на господин Ман, а с вас ще се видим отново в 15 часа след обед.